Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Уважаеми колеги, добре дошли. Добре дошли на нашето заседание. Ще говорим днес за освобождаването от отговорност на комисията и ще говорим с генералните директори на генерални дирекции за метели и развитие, регионални селищна политика и научно-изследователска дейност. Приветствам в такъв смисъл господин Валтер Тефа, Ежи Плева и господин Смиц, директори съответно на регионална и селищна политика, за метели и развитие и научни изследвания. Благодаря ви за вашето присъствие. Искам да ви кажа, че дневния ред е на лице. Искам също така да кажа, че Имахме среща с Сметната палата. Приветствам в този контекст и господин Лазарус Лазаро, компетентен член на Сметната палата. Като докладчик по освобождаването от отговорност, ще премина направо към темата. Имате работен документ към темата в документ, в който става дума за достоверността на информацията, предавана от държавите членки и става дума за резервите. Решихме да работим по блокове, т.е. всяка дискусия да бъде приключена с дадения колега и да преминем към следващата област. Съжалявам, че някои от вас, колеги, ще трябва да поизчакат обаче така решихме. Е, господин Дефа ще започне. Той ще направи най-напред една малка, едно малко представяне на своя годишен доклад, след което ще може да зададем въпроси. Тази година за първи път поканихме генералните директори, тъй като сме пред една нова фаза а именно въпросът как да третираме резервите. Миналия път също говорихме за това, така че а, сега ще говорим пак по същата тема, но искаме да чуем и вашето мнение. А, имаме доклада за годишната дейност. Това е много важен източник за освобождаване от отговорност. Искам да благодаря на всички вас за този много важен и много задълбочен документ. Ние обаче наистина го четем и се осланяме на него. Трябва да ви уверя в това. Днес след обед ще се опитам да ви, да ви убедя в факта, че наистина го вземаме предвид. И така, господин Дефа, имате думата за кратко въведение във вашия годишен доклад и по отношение на резервите. Господин Дефа, благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, много благодаря за възможността да говоря пред вас и да обменя мнения с вас за резервите, които съм оповестил в моя доклад за освобождаване от отговорност 2013 година. Аз подписах до, до декларацията за достоверност която покрива бюджет от 43 милиарда евро за плащания. Това, където, е, там където не съм подписал и не можах да подпиша декларацията за достоверност, там имам резерви. Това е логиката. Най-напред искам да кажа, че, тази, че тези резерви не, не се основават не засягат определени дефицити в системата за управление и контрол на комисията. Всички резерви се отнасят за управлението и контролната система в държавите членки. Било то на ниво управляващи органи, сертифициращи органи или на ниво аудитиращи органи. За всички програми имаме такива органи, а самата програма е единицата за прилагане на нашата политика. Откъде е, черпя своите, ин, своята информация или с други думи, как решавам да, да подам резервация? Нашите източници са следните. Те са два източника основно. Най-напред това са аудитиращите органи в държавата членка. Те аудитират около 30% на всички транзакции и чрез нашата работа, одитна работа, ние сме установили, че може да се осланяме на 19% от тези проверени транзакции. Вторият източник е, в, за моята декларация е нашата собствена аудитна работа. Най-напред ние разчитаме на работата на нашите одитни на, на работата на аудитните органи, защото трябва да сме сигурни, че те работят правилно. И освен това, аудитираме е, управляващия орган и сертифициращия орган. Аз правя резервация при следните условия. Най-напред, когато има материални недостатъци, материал, материални дефицити в е, държавата членка по отношение на управлението на програмата. На второ място, когато нивото на грешки за дадената година е над 5%. И на трето място, когато остатъчното, нивото на остатъчните грешки, т.е нивото на грешки от началото на програмния период е над 5%. А когато е изпълнено едно от тези три условия, правя, подавам резерва. За 2013 година имам 82 резерви. Те се разделят на две части. Първата част са програмите за 2007-2013 година. Там имам 75 резерви или за цялата програма, или за части от програмата. И имам 7 резерви за 2006 година. Те са свързани главно с репутацията, защото плащанията за този период е приключил. И така, може би ви интересуват последващите действия. Първият, първият комплекс от мерки е, че плащанията са блокирани. Плащания за програми или за части от програмите, които подлежат на резерва, са блокирани. Тоест, европейския бюджет е абсолютно защитен. Плащанията се подновяват единствено в случаите, когато всички следни, следни условия са изпълнени. Най-напред трябва недостатъците, които са открити в е, системите за управление и контрол, са устранени. Тоест, когато системата функционира отново добре, това по принцип става след коригиращ план за действие. На второ място, когато предишните разходи, които са се натрупали, са коригирани. И на трето място, аз искам да се уверя, че поправената система функционира наистина добре. Ние натираваме тези резерви в рамките на годината и до момента мога да кажа, че сме прекратили 14 резерви, оттеглили сме ги 12 за 2007-2014 година и останалите за 2000-2006 година. Това са две резерви, които сме оттеглили за предишния отчетен период. Но това са новите развития. Видяхме обаче, че в рамките на тази година се появиха нови проблеми. И тези нови проблеми ще засегнат 24 допълнителни програми. Тоест, това е един непрекъснат жив процес, който наблюдаваме непрекъснато и имаме един междинен комитет в нашата генерална дирекция, е, комитет, който се оглавява от мен и се събира всяка седмица, защото в крайна сметка аз съм този в делегацията, който се отчита, който е отговорен, отговорен и пред вас. И в този комитет имаме представители на одитните власти, на директората за прилагане, представители на правната и на бюджетната служба. Тоест имаме цялата експертиза, всички знания на генералната дирекция, за да може да вземем тези важни решения. По отношение на самите резерви, ясно е, че коригиращите действия, които ще доведат до отегляне на резервата, тези, цялата отговорност пада върху системата на държавата членки, членка. И както казах, европейския бюджет е защитен, защото не се предприемат плащания, докато не бъде отеглена резервата. Но комисията не изоставя държавата членка, тя й помага, ние им помагаме във всички възможни аспекти. При всеки случай, когато има прекратяване на плащанията, ние помагаме веднага, ние се свързваме, ние обясняваме какви са проблемите. Понякога организираме малки обучения за служителите на управляващия или сертифициращия орган. Но също така ние, сме, ние се насочваме към системните грешки, това най-вече. Аз за тази цел създадох един център за компетенции, който се занимава с укрепване на административния капацитет. И там ние <clears throat> предоставяме много обширни насоки, които засягат е, всички въпроси, свързани с сертифициращите и управляващите органи. Работим с Генерална дирекция Пазар, и анализираме начина как начините по които могат да се преодолеят най-големите грешки е при публичните поръчки. Предоставяме обучения, направихме пила, пилотна схема за следващата година. Два са, от, две са основните теми – управление и контрол – Работим и с други генерални дирекции, а също така и с Transparency International, като тук темите са корупция и борба с организираната престъпност. Искаме да създадем една система за обмен на добри практики между държавите членки, а именно на три равнища между обмен на информация между агенциите, между отделните одитни органи и между управляващите органи. За тази цел изработваме специални насоки. Сега накрая искам да обрисувам перспективите за нови отчетен период. Мисля, че може да кажем със сигурност, че с новото законодателство, благодарение на Европейския парламент и на вашата комисия, рискът на дефицитите и грешките и наредностите е намален. Защо? Най-напред е, въведохме антикондиционалността, т.е. определени условия трябва да бъдат спазени, за да се осъществят за да се осъществят плащанията. Това е много важно, е, защото така смятаме, че ще намалим броя на грешките. опростяваме определени процедури, свързани с разходите и по отношение на, управ... на системата за управление имаме задържане на 10% и нетните корекции, е, това беше също въведено, това бяха също мерки, които според мен бяха много важни. Вие настоявахте за това. Така че ние променихме целия характер на стимули на системата. В бъдеще е, ние естествено имаме интерес да се борим с проблемите, а, защото ако проблемът бъде а, видян най-напред в държавата членка, тя може да бъде а, тя може да се задейства и да отстрани проблема, но проблема може да се види от нас, от ОЛАФ или пък от а, Сметната палата. А, тогава финансовата корекция ще бъде нетна корекция. И мисля, че това е много важна промяна в парадигмата на нашата структура. Това е, госпожо председател, което исках да кажа като въведителни бележки. С интерес очаквам вашите въпроси. Благодаря ви. Председателката, благодаря, господин генерален директор. Е, когато сравнявам докладите, мога да кажа, че докладът на за регионално развитие не е толкова прозрачен, колкото доклада за селското стопанство. Така че бих искала да започнем с перспективите. Тук не се показват нивото на грешки между за Кохезионния фонд и за Фонда за регионално развитие. Освен това, не се уточняват отделните операционални, опер, операционални програми. Например, на нивото на изплащателната агенция. Там има доста ограничена информация. Бихме искали да знаем кои програми сте анализирали как, и какво са дали като информация тези програми. Освен това, важно е да получим а, нивото на грешки за оперативна програма и за, информация за коригиращите действия. Видяхме а, във вашия доклад описание на контролните системи, на, управ... на системите за управление но не видяхме какво се прави точно в сертифициращия орган и в органа за управление. Така че тук въпросът е до каква степен вашата информация е достоверна. Видяхме, че сте коригирали нагоре една трета от програмите, защо обаче остана неясно. А, за мен обаче е ясно, че информацията от държавите членки не е достатъчна. Как може да си обясните, че как може да ни обясните факта, че не може да се осланяме на информацията подавена от държавите членки? Um, so... Благодаря ви. Аз съм готов да ви предоставя допълнителна информация, ако желаете да я получите. Всъщност, мислех, че информацията, която съм предоставила е достатъчно подробна, но няма а, никакви пречки за това. Имаме 222 програми и ако желаете да получите информация за допуснатите грешки по отделни програми, възможно е да получите и такава справка. Но нека кажа ясно едно нещо – тези програми са идентифицирани. Всички програми, по които има резерви, са посочени в приложенията, където има една подробна разбивка на съществуващите проблеми. И това е приложение номер 3, мисля, където може да откриете тази информация в отчета за годишната дейност. Що се отнася до другите програми, които не са посочени там, можете да видите, че допуснатите грешки са под 5% и кумулирано те са под 2%. Разбира се, можем да предоставим тези данни и можете да направите проверка. На следващо място вие попитахте дали можем да разчитаме на одитния орган. Има три категории. Първата категория е тази, в която правим преглед на годишния доклад, проверяваме как е генерирана информацията, каква методика е приложена за изчисляване на грешките. Правят се извадки, Използват се различни методи за извършване на изчисленията, има някои изключения, така че цялата тази информация е там и методологията е правилната. Това проверяваме. Има и втора категория случаи, при които информацията е налична, обаче методиката не е точна. Например, това, което се счита за случай, който е а, извънреден и не бива да бъде взет предвид, всъщност би трябвало да е приспаднат. Затова ние правим преизчисления възоснова на информацията, която ни е предоставена. И заедно тези случаи обхващат около 90%. Освен това остават 10%, при които а, ние смятаме, че имаме ненадежна информация и съответно ние от наша страна правим преценка на надежността на одитния орган, т.е. на а, тези проценти, 25%, които те са приложили като единна ставка за допуснати грешки. И дали това всъщност е смислено. Да, обаче вие не засягате управляващия орган и сертифициращия орган. Тях не ги поглеждате изобщо. Тоест, вие основавате вашите възгледи и изчисления на една частична извадка от базата данни, която не е достоверна. И още един въпрос за резервите. В началото много ясно и хубаво обяснихте а, как осигурявате достоверността, но в крайна сметка сега до 2000, в 2013 година имаме резерви от отчетния период 2000-2006 година. Защо до сега не сме се справили с тези а, резерви? Освен това, още малко статистика. 2012 година имахте 85 резерви, 55 бяха оттеглени, останалата част продължават. Сега, резервите са само разумни, когато се подобряват нещата. Испания от през 2012 и 2013 година имаше 22 резерви, т.е. тя се справи най-зле, но от 20 години в Испания има там най-големи, в Испания има най-гол, най-голямо ниво на грешки в структурните фондове. В Чешката република е, е има 13, Румъния 4 до 5% грешка. След 2013 година има прехвърлени 31 резерви. Въпросът е как да се третира този въпрос с резервите? Как да обясним и логиката на сметките, на изчисленията, но изчисленията ще ги обсъдим на двустранна основа, така че за момента този въпрос ще го оставим. Mm, Аз лично не съм правил тези изчисления. Регламента отдавна се прилага, но е вярно, че има резерви, които се прехвърлят от една година в друга. Вие казахте нещо обаче, с което не съм съгласен. Казвате, че резервата е полезна само ако има подобрение. Разбира се, ние искаме да се подобри състоянието на нещата, но резервата е много полезна, защото тя защитава бюджета на Европейския съюз. Когато има наложена резерва, ние не извършваме плащания и вие казвате как ще обясните резервите. Това е много важен аспект. Може да кажете на своите избиратели, на европейските данакоплатци, че ако Генерална дирекция за регионално развитие установи, че има някакви нередности, то тогава тя няма да одобри плащанията и плащанията ще бъдат одобрени само когато системата заработи добре. Смятам, че това е изключително важно послание, така че резервите защитават бюджета на Европейския съюз и това го обясних преди малко. Сега нека се върна на първия ви въпрос. Вие твърдите, че ние разчитаме на ненадежна информация. Това не е вярно. Това, което ние сме направили, е да извършим одит на одитния орган. Точно това е целта на единния одитен подход. Спомнете си доклада на Сметната палата от 2004 година, ако не бъркам. Там казваме, че степента на увереност трябва да се надгражда отдолу нагоре. И всъщност ние сме отгоре на върха. Разбира се, над нас е сметната палата, те са на по-високо място в иерархията, но ние би трябвало да разчитаме, доколкото това е възможно, на онези, които извършват одитите на ниво под нас. В противен случай ще се случи нещо, което ние искаме да избегнем. Всеки да аудитира всеки и тогава бенефициарите ще се жалват, че четирима че аудитори идват да им правят проверка. Това не искаме да го избегнем. Всъщност, не искаме да имаме една система, където всяко следващо ниво разчита на предходното. И това е нашия подход. Ние, а когато ние не можем да разчитаме на информацията, тогава слизаме на ниво управляващ орган и дори и бенефициер. За да получим информация и да излезем със становище със степен на увереност. Така че тук имаме две посоки. Собствената ни одитна работа и работата на одитния орган. Благодаря. Аз разбрах това, което ми казвате. Ясно е, че искаме един ем, одитен подход, но Сметната палата казва още от 2012 година, че управляващите органи са много слабо място. Това променило ли се? Е? Дали единият подход не почива на глинени крака? Какво ще направим? Какво може да направим, за да, за да може данните, които получаваме от сертифициращите органи, са по-стабилни? Виждаме в работния документ, че информация се поддава понякога доста хаотично. Освен това, старият проблем, конфликта на интереси, е, контролните органи, за тях става дума в държавите членки, проблема там не е решен. Е, по-добре е да се насочим на там. И въпросът ми е, какво правите, за да осигурите добрата информация към одитните органи. Както казах, по отношение на изграждането на капацитета, имаме екип, който работи по проблема с капацитета на одитните органи, дават им се насоки, семинари се организират, осигурява се подготовка в кавички вие казахте, че нямало санкции за органите, които не се справят добре с работата. Аз съм се намесвал и съм прекъсвал програми по единствената причина, че одитният орган не се е справил. И можем да ви предоставим точните програми така че ние се намесваме, когато имаме доказателство, че одитният орган не се справя по надлежния ред. И това са доказателства, които ние получаваме чрез извършване на повторен одит на работата на одитния орган. Не отиваме на място, нашите аудитори извършват посещение на място и стъпка по стъпка повтарят направенето от одитния орган и преценяват дали са съгласни с констатациите на одитния орган. Има случаи, в които не са. И тогава съвършенно ясно виждаме, че одитния орган не функционира правилно. Има такива случаи и при тях ние се намесваме и спираме плащанията. Това ние трябва да го направим. Сега се връщам на въпроса ви за това как можем да подобрим работата на одитните органи. Вече ви обясних, че имаме мерки за изграждане на капацитет. Обясних, че можем да се намесваме и да прекъсваме плащанията и за това наблегнах толкова много на темата в увода. Правят се нетните корекции по програмите защото това е в интереси на финансовите министри. За тях одитния орган трябва да работи добре. Те имат а, причина да го правят, защото а, когато бъдат внесени за одобрение годишните отчети, ако а, ще се направи нетна корекция, ако се установи, че има пропуски, това ще се отрази на следващия програмен а, период и може да се очаква подобрение. Um, Току-що ми напомниха, че вас ви интересуваше не само одитния орган, но и управляващия орган. Вече казах по-рано, че е, предоставяме обучения, е, изграждаме система за размяна на експертни знания, като тяхната цел е да се подпомогнат сертифициращите и управляващите органи в държавите членки. Държавите членки също заделят средства за техническа помощ за подсилване на одитните а, на а, управ, управляващите органи и сертифициращите органи. Те получават помощ от нас, но в същото време имат и финансови средства на разположение, за да подобрят функционирането на тези органи. Благодаря. А сега въпросът за финансовата корекция. Според вашите изчисления тя играе важна роля. Колко акуратни са изчисленията на държавите членки, как ги контролирате и как се уверявате в тяхната правилност? Of... Има два аспекта на финансовите корекции. От една страна, финансовите корекции не бих казал, че са вдъхновени от нас, но са корекциите, на които ние настояваме. Когато открием нередности при разходването на средствата, то тогава ние преустановяваме или прекратяваме плащанията за да се направи корекция на извършено плащане, което не отговаря на правилата и това е когато разполагаме с надежна информация. Ние правим такава предварителна проверка а, преди да разблокираме средствата. Освен това, държавите членки извършват допълнителни финансови корекции. И там ние разчитаме до голяма степен на информацията, подадена от държавата членка. Смятам, че при тези случаи е възможно да има подобрание в надежността на информацията, която се предоставя. Тоест, нашите данни са надежни, там където не са надежни, вие ги коригирате, но вие можете да коригирате само една част. Тоест, вие разчитате на данни от държавите членки. Можете ли да ни кажете точно каква част е, е, са данните, които трябва да коригирате, които данни идват от държавите членки? If my memory is... Uh, Ако не ме лъже памет, да, финансовите корекции през 2007-2013, които са наложени от комисията, възлизат на приблизително милиард. А в допълнение държавите членки са наложили такива корекции за милиард и половина. Това са размерите на различните средства. Това също може да го откриете в доклада. Just to uh, compliment. Позволете да добавя нещо. Когато извършваме одити за годишните отчетни доклади, по контрола, които се основават на оценката на риска. Ние също така проверяваме работата, която е била извършена, така че и в нашата работа има допълнителни становища за увереност при проверката на отчетите. Да, добре. А сега госпожа Сентер има думата. Sí, gracias, presidenta. Eh, Госпожо председател, искам само да отбележа, че нашата политическа група би предпочела да имаме човек за контакт, който да отговаря по тези въпроси, а именно съответния комисар, а не да бъде представляван от генералните директори. Съжалявам, че тази задача е паднала върху вашите плещи. И когато обсъждаме тези въпроси с вас, има риск да объркаме хората още повече. В работния документ има една таблица на Генерална дирекция Замеделие и развитие на селските райони. Там има няколко колонки. Бихте ли обяснили на обществеността и на нас, които се опитваме да разгадаем тази джунгла от цифри, там, където става а, дума за анексите 4 и 5 и за преките плащания. Има от една страна даден общият процент на грешки, от друга страна е даден остатъчният процент на грешки. Има още няколко колонки малко по-нататък, където се говори за сума, която е рискова. Това е друга колонка. Дали са набелязани действително онези суми, които са подложени на най-голям риск. Имате също и данни, свързани с коригираната остатъчна стойност на грешките, как са изчислени тези данни, има ли установена процедура с държавите членки. за да се гарантира, че ще има съпоставимост и да има яснота как са извършени одитите, как се е стигнало до тези данни, дали те са прияти от държавите членки или идват от Европейската комисия. От когато говоря за държави членки, имам предвид разплащателните агенции, други отговорни органи, които трябва да одобрят този процент на грешки. И аз искам да разбера в каква степен има съгласие по тези цифри. Благодаря. Сигурно Отговор на този въпрос може да се даде, но бих ви предложила да отправите въпроса си после към генералния директор Плева. Сега говорим за регионалната политика. Извинявам се. Не виждам толкова далече. Трябва да си тръгна след малко. И аз останах с впечатлението, че започваме с Генерална дирекция за меделие и развитие на селските райони. Съжалявам от тази дистанция не мога да разчета имената. Няма проблем. Ще ви кажем какъв е отговора. А сега Петри има думата. Е, you, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин генерален директор, за положените усилия. Искам да подчертая няколко неща и ще ви задам един въпрос накрая. След а, изчерпателните въпроси, зададени от председателя, аз а, ще погледна цялата картина от а, няколко ключови гледни точки, защото едва ли е възможно да се обхване всичко. Дори ако нямаме нотифицирана информация, която да е достатъчна, ако не знаем действително дали държавите членки и агенциите ни подават вярната информация, тогава базата, на която се правят изчисленията, може да се окаже невярна. И аз бих бил изключително критичен в това отношение при оценката на доклада. Когато Казахте, че част от финансовите корекции се базират на информацията, която получавате от държавите членки. Казахте също, че е възможно именно тук да има някои проблеми. Така че, моят конкретен въпрос към вас е какъв напредък, какви средства са ви необходими, къде точно се намира този напредък, за който говорите? Говорите за този 1 милиард, може би 1,5 милиарда, които не са много сигурни и по какъв начин можем да се освободим от тази въпросителна. По важния въпрос, който поставихте, свързан с надежността на информацията – Разбира се, ние не приемаме тази информация за даденост, ние извършваме своята одитна работа и ако установим, че одитните органи не работят, тогава ние налагаме спиране на плащанията. Ние имахме интензивен одити и от 2009 сме осъществили 239 одита, така че много внимателно следим какво правят одитните органи, чиято задача е да ни докладват. Когато говорим за подобрения, тук е важно да се договорим за методологията, какви са сроковете, как кога трябва да бъде взето дадено решение, кога трябва да се приложи на практика. Тези неща трябва да са пределно ясни, за да знаят всички. По какъв начин се е достигнало до конкретните цифри за финансовите корекции за определена година. Ние упражняваме контрол, ние проверяваме информацията, която ни се подава. Искам <clears throat> да попитам за 20 резерви за Испания. Тези резерви са от 2012 година. Предполагам, става дума за същите проекти или пък става дума за други проекти. Какъв е планът? Тези оперативни програми не получават пари. Какво обаче се случва с тях? Какво? Какво става? Трябва да се върнат парите, има финансови корекции. щети и съответния суми пари не, не си кореспондират. Е, така разбирам вашата система. И така въпросът ми е за надежността. Как може да потвърдите, че вашите данни са надежни? Вие пишете, че 11% в 11% от случаите се установява една обща ставка. Това е, беше и при 2012 година. Тоест, въпросът е надежността на данните, до каква степен можете да гарантирате, каква е надежността на резервите и надежността на оттеглянето на резерви. Цялата тази система за нас не е много стабилна. Очакваме вашия отговор. Uh, Ще се опитам да отговоря. Що се отнася до Испания, вярно е, че има повтаряне на резервите, има повтаряне на проблемите в Испания, но също е вярно, че когато разглеждаме програмите, не става дума винаги за една и съща програма, която е засегната. Имаме доста сложна архитектура в Испания. Имаме междинни органи, които са активни по много регионални програми, както и по национални програми. Ако една от тях има проблем, това се отразява върху множество други програми. Но отново, както вече казах, ако има проблеми, ние спираме плащанията. Това е важно да се знае. Много от проблемите в Испания са разрешени, но това, което правим заедно с испанските власти е за новото поколение програми да имаме една архитектура, която е много по-ясна, има ясно разграничение какво е на регионално, какво е на национално ниво. Това, надявам се, че ще разреши някои от проблемите в испанските програми. Вие имате отново съмнения, свързани с надежността. Както вече казах, ние можем да разчитаме на 19%, 90% можем да разчитаме на информацията, и остават само 10%. От тези 10% имаме 5, 10, 25 като разчета за възможните грешки. Това е методологията, която прилагаме, но също сме и доста предпазливи. За 2013 сме изчислили процент на грешки от 2,8%. Е, Но също подчертаваме, че даваме е, интервал до 5,3 тъй като информацията е ограничена, както всяка друга информация. Ако ви гледаме какъв е процента на грешки, който се посочва а, от а, сметната палата, там също се посочва а, такъв интервал до а, 5%. И така, подхода, свързан с контрол и огита за целите на по-голямата ефективност, се базира на този набор от данни. Не твърдя, че това е достатъчно, за да сме напълно уверени, че всичко е наред. ако разходите за упражняване на контрол са прекалено а, високи, това е нещо, което не бихме искали да допускаме, ако ползите от него са много ограничени. Затова искаме да имаме една политика за финансиране на инвестиции, за растеж, за конкурентоспособност, за работни места. Това е целта ни. Аз съм съгласен с вас, че не можем да допускаме а, неправомерни разходи. Затова трябва да постигнем нужния баланс и ние правим максималното в Генерална дирекция Реджио. Ако обаче е, не си получим парите, значи всички сме направили някъде грешка. един, 4, 41 милиарда за контрол. Това не е толкова много. Така че важно е да получим резултатите, към които се стремим. В противен случай никога няма да си по постигнем целите. Госпожа Сендър. Espero ahora no equivocarme. Sí, yo quería preguntarle también. Искам да запитам генералния директор за системата, която ни беше представена. Разбирам, че тя е трудна. Има проблеми с държави като моята, с, като Германия, които са с федерална структура. Необходимо е обаче да сме наясно и с рисковете, от, които могат да доведат до спиране на плащанията. Искам да ви попитам в тези програми, по които има спиране на плащанията, тук са посочени моята страна Испания, Германия, Италия, но когато има програми, които са засегнати, първо чрез предупреждение преди спирането на плащанията. Има намаляване на общия брой на програмите. По какъв начин се вижда дали държавите членки подобряват наличната система? Германия, Италия, Франция, Испания. Има там много програми, за които са отправени предупреждения, че могат да бъдат спрени плащанията. Има програми, които се намират на етап преди спирането на средствата. И така как са се подобрили данните при прилагането на системата. И на второ място, във вашата генерална дирекция, по какъв начин се усъвършенства тази система? Има ли а, повече възстановяване на неправомерно направени плащания? С регулаторните промени за 2007-2013 година се постигна съществено подобрение на цялостното изпълнение, що се отнася до законосъобразността и правомерността на разходите. Ако видим какъв е процента на грешките от сметната палата, преди това бяха в двуцифрено изражение, сега са в едноцифрено изражение. Освен това забелязваме, чрез преминаване през различните етапи, преди да се премине към спиране. Това е една поредица от стъпки, които се предприемат преди да се спрат плащанията. И започваме да плащаме само ако се коригира системата. Ние забелязваме, че благодарение на тези превентивни мерки можем да избегнем извършването на неправомерни плащания. И считам, че това доведе до съществено подобрение на изпълнението като цяло. Благодаря. Други, коле... Е, още един въпрос. С ваше позволение, госпожо председател, искам да добавя нещо, тъй като обсъждаме този въпрос. Става дума за прилагането на процедурата. Мисля, че това е доста образователно, когато става дума за спиране на плащанията, говорим за малко на брой държави Германия, Испания, Италия. Можете ли да ни кажете в каква степен прекратяването на плащанията за Испания? Това са 15 програми, които са засегнати. Колко от тях са стигнали до проблеми поради кризата? Защото ние говорим за страни, които имаха ограничения, свързани с държавния дълг и не беше възможно да се изпълнят задълженията, свързани с финансирането. Част от тези прекратени плащания по програми резултат ли са от това, че държавите членки не можеха да осигурят нужното съфинансиране? Може би това е, е така за някои е, региони. Дали тези цифри обхващат подобни случаи? Нередностите. Това, което сме констатирани ние, не е свързано с е, нивото на съфинансиране. Знае, че по време на кризата, и това е важно да се подчертае, ние увеличихме съфинансирането от страна на Европейския съюз и намалихме националната част от тези плащания. Но за случаите, за които говорим, няма констатирани случаи, свързани с изчисляването на съфинансирането. Основният проблем в Испания е сложността на взаимодействието на различните междинни органи, които действат едновременно по различни програми. You have one of these intermediary bodies that has a problem, that has an... 15 такива органи съм забелязал, че съществуват в Испания. Така че за Испания това е един от основните проблеми. Заедно с испанската страна ние ще намерим решение на проблема в бъдеще, като се разграничат ясно органите на регионално и на национално равнище. И сега накрая, как бихте искали да третираме вашите резерви? I must say I was very flattered. Uh... Бях поласкан че по време на последната процедура по освобождаване от отговорност вие одобрихте резервите, изразени от генералният директор на Генерална дирекция регионална политика. Вие трябва да, да отбележите там, където сме дали своето одобрение има декларация за достоверност и там, където имаме резерви. Но що се отнася до правомерността, законосъобразността, там а, говорим за 1,2% процент на, на грешки в а, ресора, за който отговарям. Благодаря. Аз бих искала да обсъдим и е, тези грешки, на каква информация почиват те. Виждаме, че информацията е, би трябвало да се подобри, така да се формулирам предпазливо. Много бихме искали да работим в тази посока. Може би в последствие ще може да ви отправим допълнителни въпроси. Благодаря ви за присъствието. И сега преминаваме към земеделието и развитието на селските райони. Господин Плева, четох доклада ви с много голям интерес, тъй като и тук става дума за надежност, Мисля, че тук може да се види е, какви дефицити има в системата за управление и много, наистина много благодаря за този доклад. Обаче, е, вие казвате, че трябва да има обединение – Тоест, това означава, ако, ако това означава по-малко информация, тук трябва да ви кажа, че няма да ви подкрепим. И така, имате думата, господин Плева, за въведителни, въвеждащи бележки. Благодаря. Благодаря за вашата покана. Най-напред ще започна с кратко въведение. И ако ми позволите, накрая ще се спра на работния документ. И така, всяка година около 59 милиона евро се изразходват за обла областта селско стопанство. Държавите членки управляват около 50 милиона трансфер – 8 милиона са бенефициерите. И е, тук се оперира с различни схеми. За да се гарантира добро управление на ниво държави членки е развита много сложна система за контрол и управление. В рамките на съвместното управление държавите членки се отговарят за контрола първо ниво. Комисията отговаря за доброто финансово управление на бюджета, на европейския бюджет. Комисията трябва да провери дали системите на държавата членка функционират добре. Това става чрез аудит и ако се установят нередности, тези нередности трябва да бъдат отстранени. Налагат се и финансови корекции. Държавите членки имат около 80, имат 82 разплащателни агенции. Те действат в унисон с европейските правила. Ние провеждаме 120, около 120 одити на разплащателните агенции, за да проверим, че, да, да проверим дали управляващи, упра, системите за управление и контрол функционират добре. Резултатите показват, че има от около 600 милиона на година наложени корекции в защита на европейския бюджет. Два елемента трябва да спомена от доклада 2013 година. Главната дирекция установи за първи и втория стълб грешка, ниво на грешка 2,7 и 5,2% грешки. Това означава, че нивото на грешки за общата селскостопанска политика е 3,26%. За 2013 година имаме 60 резерви на ниво разплащателни агенции. Предприехме съответните стъпки, за да защитим европейския бюджет и то на всички равнища. Също така помолих разплащателните агенции да изработя план за действие за коригиращи действия. Например, за Франция резервата беше свързана с проблеми, с идентификационната система за сметища. А също така и за за разпределение на парцели. За Полша, например, резервата беше свързана с структурни дефицити в признаването на на производителни групи в областта на а, е, производство на плодове и зеленчуци. Имаше неправомерно разходвани средства, които възлизаха, които трябва да бъдат върнати, за, за да се защити европейския бюджет. Що се отнася до бъдещото разходване на средства, Полша трябва да въведе коригиращи а, мерки. В момента анализираме ревизираната версия на плана за действие от Полша. Той пристигна преди няколко дена. Ако резултатът е отрицателен, ще бъдат вероятно спрени бъдещи плащания. Искам да ви дам и други, друг пример а, за оттегляне на резерва. Имаше резерва през 2009 година за нередности, свързани с а, системата за идентифициране на сметища и парцели в България. Бе изискан план за действие. Той бе много строго анализиран. Впоследствие планът за действие беше завършен успешно. Системата функционираше добре и аз отеглих резервата си през, в доклада през 2013 година. Сега за ефективното разходване на средства. Помолихме държавите членки да оценят разходите за контрол. Според информацията, която получихме, държавите членки са разходвали около 4 милиарда евро за контрол и управление на разходите за контрол. Това отговаря на около 5% над праговата стойност за разходи. Главната дирекция работи с държавите членки, работи за подобряване на качеството на контролите, като идентифицираме, и анализираме происхода на грешките. Резултатите от тези анализи ги даваме на държавите членки това е много важно. Накрая препоръките от Кокобио. Направихме конструктивни предложения през миналите години, които несоха за важни подобрение на общата сълскостопанска политика. Последващите мерки са приоритет и ще ви дам два примера за това. Аудитираната процедура е, е подобрена. Създадени са нови правила, които трябва да позволят да се съкрати значително одитната процедура. Втората препоръка е свързана с прекратяване на инструмента ексанта. Въведен е нов механизъм за прекратяване на плащанията за държавите членки в случай, когато става дума за недостатъци в контролната система на държавата членка. Имаме съвет който се занимава с спирането и прекратяването на плащанията. И така, като обобщение мога да кажа, че аз като директор отговарям за бюджета в областта на селското стопанство и този бюджет е защитен с корективни и превентивни мерки. Ще продължим да работим в тази насока за намаляване на нивото на грешки. Но ниското е ниво на грешки не отговаря непременно на комплексните мерки и на политическите цели. Чрез реформата се законодателите въведоха повече гъвкавост за държавите членки. Например, тук имам предвид доброволната подкрепа и озеленяването. Това укрепи е, гъвкавостта, но е, доведе и до допълнително осложняване на, няко, на някои схеми. С това са свързани някои грешки. Искам да напомня и за е, изискванията, които съществуват в момента. Не е реалистично да вярваме, че грешките могат да се намалят до под 2%. Разходите за контрол в държавите членки в момента се оценяват на около 4 милиарда на година и това не е добре. Сигурен съм, че Моят доклад за 2013 година ви дава цялостен преглед и прозрачен преглед за работата в нашата главна дирекция. Ако ми позволите, госпожо председател, ще се спра на няколко елемента от работния документ, свързан, свърз, свързан с декларацията за достоверност. Най-напред искам да корекирам нещо, което е свързано с, с сумата за разходите за пазарните мерки и директните плащания. Сумата, която е оповестена като резерва в работния документ, са всъщност общите разходи. Както се казва на страница 21, сумата е 198 1,3 милиона евро за пазарни мерки и 651 милиона евро, евро директни плащания. Докладчикът прави препратка за, към надежността на информацията от разплащателните агенции. За подобряване на надежността въведохме нов подход – в доклада за 2013 година. Искахме да оценим по-добре остатъчните грешки. Подходът е обяснен в приложение 4 на, на страница 45, от страница 45 нататък. Тук се вземат предвид е, всички информации, които са налични включително одитът от Генерална дирекция АКРИ, е, доклада на Сметната палата, докладите на сертификационните органи и, на и одитите от разплащателните агенции. Като резултат получаваме остатъчна грешка, която е по-реалистична. Както казах, за 2013 година нашата оценка за първия стълб – Остатъчна грешка е 2,7%, за втория стълб е 3,2%. Това означава 2,6% за общата селско ступанска политика. Няма санкции, които са предвидени за, по отношение на докладването няма и разпоредби за такива санкции в, правната, в правното основание. Резерви има за разплащателни агенции а, на кои, където има грешки над 5% след коригиращите мерки. Основното правило, което прилагаме е, че резерва в годишния доклад се правят за агенции, където нивото на грешки е над 2%, но ние адаптирахме нашата методология за агенции, където нивото на грешки е между 2 и 5%. Ако желаете, ще обясна защо в последствие. Работният документ също така се насочва към системата за идентифика... идентификация на парцели и сметища. Тази система бе одобрена от Сметната палата. Основният проблем тук е свързан с пасищата, постоянните пасища. Тук трябва да се види а, каква ще е дефиницията в новата а, обща селскостопанска политика за, за постоянно пасище. Има корективни действия за подобряване на системата и тези мерки се контролират от нашата дирекция. Мога да ви дам данни от актуализираната версия на таблицата за коригиращите действия. Мога да ви дам тази информация след днешното заседание. Освен това, мога да ви уверя, че е, коригиращите действия, за да произведат резултати, понякога трябва, траят прекалено дълго. Е, вероятно, това е така. Това се дължи на тромавите процедури. Нещата в момента се променят. Най-напред ние се опитваме опитваме да намалим сроко, сроковете за процедурите. На второ място с реформата имаме възможност да прекратим плащания, така че държавите членки са стимулирани да реагират по-бързо, отколкото в миналото. И накрая искам да ви напомня, че финансовият риск за разходите – в бюджета винаги е бил покрит от нетно финансово събиране на средствата. Председателката благодаря. Виждам, че 5 е, минути не винаги са 5 минути навсякъде в Европа. Е, може би да започнем с въпроса на колежката Сентер, а именно въпроса с статистиката в приложение 3. Контроли, резултати и съобщенията от държавите членки за остатъчните грешки и нивото на общите грешки. Как методологични може да обясните факта, че някои грешки са э, завишени нагоре, а други не? Thank you for, for this question. Uh... Благодаря ви за този въпрос. Методологията, която използвахме, използвахме за първи пръст през 2013 година с цел да установим степента на грешки при разплащателните агенции. Това е отразено на страница 41 в четвърто приложение на отчета за дейността. Съвсем накратко ще кажа, и това бе споменато вече, имаме известни затруднения относно надежността на статистическите данни, подадени от държавите членки. Налага се да анализираме, да преглеждаме тези статистически данни, да сравняваме с други източници, за да са по-реални тези данни за грешки резултат от нашия одит в Генералната дирекция са нашите доклади, които обхващат разплащателните агенции, като ние отчитаме одитите и на Европейската сметна палата и също така и оценките на сертифициращите органи. На тази основа ние правим оценка за остатъчните грешки, като се вземат предвид статистическите данни не само на държавите членки и на всички от тези източници, които току-що споменах. Затова има разлики в таблицата в приложение трето. Разлики в колонките за статистическия контрол на държавите членки – и също така имаме корекции на остатъчните грешки на разплащателните агенции. И следователно, мисля, че така разбираме защо има разлики в тези две колони. Имаше и въпрос за методологията или има ли споразумение между комисията и държавите членки относно използваната методология? Това, което ние предлагаме в отчета за, годишния отчет за дейността, е мнението на комисията. Разбира се, взаимодействаме си с държавите членки с оглед на превенцията на грешки, но методологията се основава на източниците, които изброих. С други думи, няма нужда да се прави и съпоставка с методологията на държавите членки. Те са съвършенно наясни с нашата методология, тъй като споделяме информация с тях и а, докладът ни, годишният доклад е съвършенно а, прозрачен, няма какво да крием. Те са запознати с методологията, но за да има по-голяма надежност относно грешките, а, трябва да е, вземаме предвид и статистиката на държавите членки. Затова сме въвели тази допълнителна мярка, свързана с разплащателната агенция и в определени случаи използваме информация от одитите на Генерална дирекция селско стопанство и от сертифициращите органи. Да, е, в началото бяха 25%, но грешките се оказаха прекалено много и за това явно имаха, имаше такива огромни грешки. 0,6% бяха грешките през 2011 година, след това нараснаха на 2,9, след това на 2,2, а пък Сметната палата подаде информация за 2,8. Смятате ли, че корекциите в момента са достатъчни? Смятате ли, че е, днешният ви подпис е по-надежден от е, миналогодишния ви подпис, с други думи? Това са основните е, въпроси, които аз бих ви задала. И още един въпрос. Контролните статистики на, на разплащателните агенции. Смятате ли, че те нарочно не подават достоверни и надежни данни? For... Благодаря ви за този въпрос. Първо, има разлика между методологията при изчисляване на грешките използвана от комисията и Сметната палата, Европейската сметна палата. Ние прилагаме методология с оглед на управленските потребности, а Европейската сметна палата прави изчисления на грешките с оглед на освобождаването от отговорност. Ако имаме предвид еволюцията на грешките, изчисляване от генералната дирекция, ясно е, че има все по-голямо приближаване на грешките между комисията и сметната палата, така както ги изчисляват от 2011 година насам – ние прилагаме 25%, но няма анализ за причините, на които стъпва разплащателните агенции. А сега имаме степен на грешки, която е целенасочена, т.е. ние вземаме предвид всяка отделна разплащателна агенция. Те са 82 на брой. Е, Сметната палата изчислява грешките на базата на статистически методи, така че е невъзможно да има пълно препокриване на двете методологии. Ще ми се да кажа, че дори и при всички тези разлики, ние продължаваме да се а, вписваме в процента на достоверност. Така че няма разминаване. По последни данни ние вървим в правилната посока. Разбира се, бихме искали да доусъвършенстваме а, всичко това не само с оглед на изчисленията, а най-вече за да помогнем на държавите членки да намалят грешките по места и затова работим в тясно сътрудничество с държавите членки за предотвратяване на грешките. Например, за първия стълб става дума за доста много средства, 41 милиарда са засегнати и за това сме сформирали специализирано звено в Генералната дирекция от тази година, което е натоварено с преките плащания, особено в областта на екологосъобразността, именно за да може да се прилага новата политика. За въпроса за нарочното подаване на ненадежни данни, толкова много корекции са направени. Виждаме 5% в вашия доклад. Сега, да, таблицата на страница 6. Британската агенция подава грешки 0,6, е, а пък са коригира 0,67. Е, гръцката агенция подава 3%, коригират 8,57. Е, подобно, е, подобни са данните, виждате ги на, с испанската, с румънската, за португалската агенция. Как, как може да си обясните тези корекции? За да обясним всичко това, трябва да вземем всеки случай по-отделно и да му направим задълбочен анализ. Мога да направя едно кратко обобщение. Такова всъщност има в страница 114 на годишния доклад. Там се обяснява, а, какво е състоянието на всяка разплащателна агенция, що се отнася до корекциите. И имаме 95 разплащателни агенции, при които има издадено становище за увереност и те са с грешки под 2%. И ние виждаме, че има агенции, които са напълно в съответствие с нашите очаквания. А, такава увереност и нисък риск означава между 2 и 5% а, да са грешките с а, облегчаващи обстоятелства. Имаме 29 такива случаи. Това не са отделни агенции, а случаи, защото агенциите отговарят за различни а, дейности. Това са случаи, които по наша преценка са изложени на нисък риск или излагат на нисък риск средствата от европейския бюджет. Средна степен на риск имаме в 36 случая. Над 5% годишно са грешките. Тук имаме ограничена увереност в 6 случая. Да се върна на въпроса за Обединеното кралство. Тук сме взели предвид не само извършения одита от Сметната палата и на Генералната дирекция, но също така и одити, извършени от сертифициращия орган и тяхната оценка на тази база групата експерти взе решение да внесе корекции за остатъчната грешка. Можем да продължим така за всеки отделен случай и да го обсъдим. Значи не смятате, е, че са подавани нарочно погрешни данни. Какво правите с британската разплещателна агенция. Как, какво им казвате? Чудесно сте се справили? Браво или как процедират? Case, uh, we... В подобен случай, след задълбочен анализ и след констатация за наличен проблем с управлението, ние искаме агенцията и държавата членка да разработят план за действие, който да предвижда конкретни действия и да отстранят всички пропуски. Ние извършваме наблюдение по изпълнението на този план. Този план за действие се контролира от а, генералната дирекция и работим заедно с държавата членка по изпълнението на мерките. Е, всичко това се извършва на ниво разплащателна агенция. Колегата Пипер, благодаря. Имам въпрос към господин Плеван, а именно бъдеще, бъдещето на сълскостопанската политика. Държавите членки всички съжаляват кръстосаното спазване, а именно, че изискванията за него стават все по-сложни. Смятате ли, че тук има заплаха за допълнителни грешки или пък за зло, злоупотреба на европейски средства, точно в областта на селското стопанство? Втория въпрос. Ситуацията във Франция. Европейският парламент има резерва в освобождаването отговорност по отношение на селското стопанство и регионалната политика. И особено критична е ситуацията във Франция. Интересуваме как вие виждате нещата. Казахте, че след по коригирането на грешките минава доста години – Франция трябва да плати между 800 и 1,2 е, милиарда евро. Това поне излезе в медиите. Как стоят нещата с тези суми и а, е, ситуацията в Португалия. А, е, как интересуваме специално системата за оразмеряване на парцелите и въобще ситуацията в Португалия. Последният ми въпрос. Става дума тук за директните контроли от страна на комисията в държавите членки. Това беше предложението и изискването на, на а, парламента. Господин Шамета вероятно ще говори по този въпрос в четвъртък. И освен това темата двустранни споразумения с особено засегнати държави членки. Имам предвид между държавите членки и комисията двустранни споразумения на тази основа. Как изглеждат такива споразумения в областта на селското стопанство? Да задавам този въпрос, защото имахме резерва към селското стопанство. Как реагира вашата генерална дирекция на тези резерви? Благодаря за въпросите. Най-напред ще отговоря за реформата на ОСП и по-конкретно какво ще въздействията върху стъпента на грешки в бъдеще. Вярно е, че реформата на ОСП ще въведе нови елементи например екологосъобразността. И ще има по-голяма гъвкавост по отношение на държавите членки във връзка с задължителните преки плащания. Реформата ще осложни нещата. Няма съмнение, че трябва да се управлява това сложно положение и да се ограничат грешките. Но трябва да си признаем, че имаме и нов инструментариум за по-ефективна работа в контекста на ОСП. Вече споменах, че имаме възможност временно да преустановяваме плащанията и да прекратяваме плащанията за развитие, ако е застрашен бюджета на ЕСЕ. Така че ще трябва да имаме и това предвид. Вие споменахте и кръстосаното съответствие на фона на казаното. Разбира се, този вид съответствие не може да бъде част от грешките и този елемент ние сме убедени, няма да бъде съставна част от е, изчисленията на грешките от страна на Сметната палата от следващата година. Бъдещето на ОСП. Ще бъде сложно, но трябва да сме наясно, че не можем да разрешим проблема, като въвеждаме допълнителни мерки за контрол. Вече споменах големия брой контролни дейности, извършени от държавите членки и наличието на ресурсите в Генерална дирекция за извършване на одити. Единствено единто решение за подобряване на системата е да повишим качеството на контрола. Има много мерки за контрол, които се упражняват от държавите членки всяка година държавите членки извършват около 900 милиона контролни операции. Извинете, сбърках. 900 хиляди исках да кажа. Така че броя на контролните мерки е много голям, но възниква въпроса за качеството на статистическите данни, затова държавите членки трябва да подобрят нещата, не само като налагат санкции. Е, разбира се, можем да пристъпим към преустановяване на плащанията, когато открием а, е, такива грешки и се задейства процедурата за одобряване на отчетите, но а, има и възможности за предотвратяване на такива случаи. Имаме специализирано звено в дирекцията за изпълнение на ОСП. Освен това, в новата ОСП има предвидени задължения за сертифициращите органи да излизат със становище за увереност и да контролират разплащателните агенции, като това ще стане задължително от 2014 година и ще бъде отчитано в годишните доклади, обаче от 2016 нататък. Така че това е едно от решенията за повишаване качеството на мерките за контрол. Работим съвместно с държавите членки, за да не се а, не да не се разходват повече средства, да се повиши качеството на контрола. Споменахте конкретно и Франция и Португалия. Ще започна с Франция. Корекцията на грешките бе 4,6%. Констатациите на одета и потенциалната съществено, потенциалният съществен риск и въвеждането на резерви за системата ЯК за административния контрол е, се базираше на проверките през изминалите години и системата ЕОПИС е осъвременена а, по разпределяне на титулите, на плащанията по титулите. Така че са предприяти мерки за пълно съответствие с правните, с а, законовите разпоредби. Въпросът бе повдигнат пред френските власти, бе разработен план за действие от френските власти, като бяха предвидени мерки за отстраняване на пропуските. Планът за действие имаше раздел за управление на плащанията по исканията – всичко това бе изпълнено съобразно плана за 2014 година. А що се отнася до актуализацията на системата за идентифициране на парцелите, бе следена от, близо от Генералната дирекция, френските власти дадоха уверение, че до 2016 година а, всички мерки ще влязат в сила. Не бива да забравяме, че доста скъпа и сложна работа трябва да бъде извършена и се отнасяме с разбиране за това, че са необходими определени срокове, за да може ефективно да бъдат приложени мерките процедурите за съответствие приключиха, що се отнася до а, финансовите години 2009-2011, а що се отнася до 2012-2013 година. бяха предложени процедури за финансови корекции, но процедурите все още не са приключили. Това е един изключително сложен случай, по който обаче работим в тясно сътрудничество с държавата членка, за да намерим решение и а, да защитим както бюджета на Европейския съюз, а също така и да осигурим бъдещето и да подобрим системата така че тя да бъде приведена в съответствие с правилата. Сега по въпроса за Португалия. Причините за корекциите са следните. Бе изчисл... изчислен процент на грешки на основа 4,37 според доклада от 2011 година бяха направени проверки на място. Е, ЛП системата бе осъвременена. Резервата за 2013 остава, тъй като е, системата за идентификация на парцелите не работеше добре и представляваше риск за бюджет. Последващата проверка показа, че установените пропуски в е, системата за идентифициране на парцелите от 2005 на сам година а, са наложили връщане на 100 милиона евро и са въведени финансови корекции за 2006-2008 година. В последващите години продължават процедурите за съответствие по подавените заявки за отстраняване на неправомерно подядани искове за плащания. 2013 година след проверката се установи, че няма нужда от допълнителни мерки. И с оглед на консолидиране на заявленията за плащания от 2014 година нататък ще въжат новите правила. Генералната дирекция ще следи много внимателно какви мерки предприемат португалските власти и дали те ще предприемат корективни мерки и дали консолидирането е направено според правилата. Вече е започнала процедурата за а, изравняване на сметките. Благодаря. Искам да ви помоля да бъдете по-кратък при отговора на въпросите си. Следващият колега. Ja, das ist Господин Пипер. Ам, ако съм, трябва да съм честен, за нас това е доста тревожно имаме резерва към политиката по селско стопанство и се оказва, че в някои държави членки имаме проблеми с представянето на информацията. Сега ни казвате, че във Франция нещата продължават, даже има нови проблеми. Знаем, че от 2006 и 2007 година съществуват проблеми, а сега ни казвате, че всичко ще е наред и има на лице програма за действие, която ще приключи през 2020 година. Какво е толкова трудно при оразмеряването е, на парцелите? Е, не трябва 10 години, за да се създаде една такава система. Просто аз не разбирам. Е, липсва ми, може би, въображение да си представя защо толкова дълго се точат нещата. Същото се отнася за Португалия. Там също имаме години, е, в които се надяваме, че нещата ще се подобрят. Кога действително ще се подобрят нещата? Uh, Що се отнася до изпълнението на плана за действие, е постигнат напредък, е, въпреки че не всички елементи са изцяло коригирани. Това отнема време. Ние ще представим техническите аспекти на изпълнението на плана на действие и коригирането на системата ЕЛПИС за идентификация на земеделските парцели. Не можем да обясним изцяло техническите аспекти на системата ЕЛПИС, защото тя е изключително сложна. Трябва да имате предвид, че са включени множество елементи, не става дума само за измерване на парцелите, а и за изключване на различни елементи от а, тези парцели, например пасища и други. С радост бихме предоставили всички технически детайли, може би след това заседание или в писмена форма, ако е необходимо. Да, с удоволствие, но е, генералният директор Дефа каза, когато той направи резерва, няма плащане. Плащането се прекратява. Когато вие обаче направите резерва, то плащанията продължават и евентуално коригиращи действия след 10 години. Защо е така? Защо продължават държавите членки да бъдат финансирани или по-скоро програмите да бъдат финансирани, когато вие налагате резерва? Yeah, Ние не можахме да спреме временно плащанията. Не е възможно това да стане, но в бъдеще ще имаме такава възможност да наложим мерките. Финансовите корекции, процедурата в това отношение е в ход от няколко години и трябва да изчакаме края на процедурата. Финансовите корекции са неизбежни, но в миналото отнемаше повече време. Благодарение на новите правила и на възможността да се прекратяват или спират плащанията, сега държавите членки са поставени под по-силен натиск да действат по-експедитивно, при изпълнението на плановете си за действие. И нашия подход се базира върху това изискване. Благодаря, госпожо председател. Вие ми казвате госпожа Сендер, но аз съм всъщност госпожа Аяла Сендер. Това е името ми. За сега, кратко обяснение. Не бях първоначално сигурна дали се обръщате към мен или към някой друг. Искам да благодаря за предоставената информация. Нямах намерение да задам въпроса. Както предишния генерален директор, беше споменат и тук въпроса за сложността. Понякога имате една агенция, понякога няколко агенции. И когато са повече агенции, е по-трудно да се избегнат грешките, защото системите са много сложни. Също е по-сложно да се коригират нещата, да се подобрят. В работния документ на госпожа Гресле са посочени някои данни и се показва, че в държави, където има само една агенция, например в Австрия, процента на грешки е по-нисък, отколкото да речем в по-сложни системи, каквито се намират в Франция и Германия. И за това исках да подчертая този факт. Аз вярвам, че имаме на разположение инструменти и проблемът не опира само до сложността, това не е проблема, може би затруднява нещата, но това, което е необходимо да има политическа воля. В Австрия имат една агенция и там се оказва, че има по-висок процент на грешки, отколкото да речем в моята държава е Испания. Както каза господин Пипер, възникват, извинете, става дума за това, че има някои страни, където имат няколко разплащателни агенции и една от тях има висок процент на грешки, докато останалите почти нямат такива грешки. Това показва, че някои от агенциите не се вършат добре работата. Има държави, в които повечето агенции са на нужното ниво, но има и такива, които не са. В Екстрамадура, в Риоха, например, в Испания, са проблемните агенции. И това се отразява на процентното изражение. Но не е достатъчно ню... нюансирана общата картина, защото има агенции, които се вършат отлично работата и други, които не се вършат добре работата. Това води до увеличаване на процента на грешки. Това е проблем, който съм поставила на вниманието на тази парламентарна комисия многократно. И за това тези общи цифри, които се дават, проценти и прочее, създават проблеми а, и е, те не са стимул е, за онези агенции, е, които работят добре. Тъй като поставяме всички в един кюб, критикуваме всички по-равно. Благодаря ви за направените бележки. В голяма степен аз съм съгласен с вашата оценка. Ситуацията е доста сложна в държавите членки при функционирането на агенциите. Има регионални системи. И не е доказано, че там процента на грешки е по-висок, отколкото в държави само с една агенция. Необходимо е все пак да се подобри състоянието на работата в регионалните агенции. Като комисия ние се опитваме да помагаме на държавите членки да видят какви са проблемите. Организираме редовно семинари, дискусии с представители на държавите членки. Провеждаме годишна среща на ръководителите на разплащателни агенции. Ние им разясняваме политиката на тези срещи. Имаме също и семинар, свързан с процента на грешки в развитието на селските региони. Утре е предвиден такъв семинар и ще изслушаме представене от страна на Сметната палата. Имаме също теми, свързани с обществените поръчки избягването на грешки в, при освояването на средства от Европейския съюз. Предоставяме обща информация за причините за грешките в програми за развитие на селските райони, за да могат те да се забелязват на ранен етап и да се избягват в бъдеще. Така че картината е много по-сложна, Необходимо е да защитаваме бюджета на Европейския съюз, а това изисква да сме много ясни в изискванията си за финансовите корекции, там където се налага, като насочваме вниманието си върху държавите членки, за да не се допускат грешки в бъдеще. Вероятно ще имате и допълнителна информация по-надежна статистика от държавите членки, тъй като ще има нова система за автоматичен пренос на данни, свързани с контрола и така ще се намали административната тежест в държавите членки при използването на подобна информация в бъдеще. Господин Гайер, благодаря ви. Господин Плиер, вие казахте, че не разполагате с достатъчно инструменти. Когато бях общ докладчик за освобождаване от отговорност на Европейската комисия, аз отбелязах, че във вашата генерална дирекция мерките, които е възможно да бъдат предприяти при забелязването на грешки, не са по-малки от тези, с които разполага Генерална дирекция регионално развитие. В предходния мандат на парламента ние разгледахме многократно въпроси, свързани с регионалната политика. Разгледахме плановете, по какъв начин те се прилагат, как се управляват политиките за регионално развитие, но вие не разполагате с тези инструменти, казвате, и така искам да разбера от вас Какви инструменти точно ви липсват в сравнение с тези, с които разполага Генерална дирекция регионално развитие? Ако не разполагате с нужния инструментариум, е необходимо да направим нещо, за да се подобрят нещата, защото няма смисъл Европейския парламент да излиза с резерви, след като се оказва, че не е възможно да се предприемат мерки, защото, например, не могат да бъдат направени снимки от въздуха на поземлените парцели в Франция. Трябва също да разгледаме дали нещата се подобряват и що се отнася до процента на грешки, да видим какъв е потока на средствата, какви са общите тенденции в грешките, дали има подобрение в сравнение с предходния програмен период. Аз имам някои притеснения, че ще изпитваме проблеми в бъдеще с общата сълскостопанска политика и за това трябва да се фокусираме върху ОСП. И така отново въпросът ми е какви инструменти точно ви липсват, за да се преобърне тенденцията при изпълнението на ОСП, защото ако знаем какво ви липсва, ние можем да окажем натиск върху държавите членки, за да ви помогнем. Искам също да разбера как стоят нещата с тенденциите по оттеглянето от изпълнението на програми, например, средства за ОСП, които са били спрени или оттеглени? Какви тенденции се забелязват това отношение? Благодаря ви за поставените въпроси. Ясно е, че сферата на политиката, за която отговарям, е доста разнообразна. Има 50 милиона операции годишно, които се реализират, за които отговарям. Много от тях са свързани с споделено на отговорност заедно с разплащателни агенции и сертифициращи органи. И така, каква е разликата между нашата генерална дирекция и Реджи? Има разлика в политиките, за които отговаряме. Нямаме спиране на плащания по първия стълб, Имаме възможност е, обаче за спиране на плащанията по втория стълб, а именно развитие на селските райони. Така че тук се прилага общ подход в Европейския съюз. От години ние прилагаме нетни корекции. Има огромни възможности в това отношение, което е гаранция за закрила на бюджета на Европейския съюз. Трябва да знаете за това. Относно за бъдещето, аз съм съгласен, че нашата политика е сложна, но за да постигнем целите, трябва да се постигне необходимия баланс между целите на политиката и нейната сложност. Разбира се, има възможности за опростяване допълнително. Вече споменах това по време на изслушването на кандидата за комисар, но този баланс следва да се постигне по начин, който няма да подкопае закрилата на бюджета на Европейския съюз. Ние разполагаме с инструменти, за да гарантираме разходите в Европейския съюз, но отново подчертавам, че нашата политика е много сложна и трябва да работим заедно с държавите членки, не само по отношение на корекциите, но и за превенция при изпълнението на политиката. Съвсем накратко е, ще говорим за развитието на селскостопанските райони. Имаме много резерви. През 2012 година имахме 39 разплащателни агенции с е, над 2%, а през 2013 5%. От тях само 8 нямат резерви и не ми е ясно къде е напредъка от миналата година. И вторият ми въпрос. Не смятате ли, че Тук се подценяват грешките. През 2011 година имаше 3,6%, 2012 година 6,2%, през 2013 година казвате 5,9%. Виждаме, че има специален доклад на Сметната палата, която е, води до грешки 8%. Сега, къде сме постигнали целите си? Това е единия въпрос и втория, как смятате, как искате ние да третираме вашите резерви? Благодаря. Ние не сме обсъдили много детайлно втория стълб, който е много важна част от ОСП. На първо място ситуацията, отразена в доклада за 2013 година, показва, че през 2012 имахме резерви по всички програми по втория стълб за всички държави членки, за всички разплащателни агенции. Сега ситуацията е по-различна. Сега ние сме по-целенасочени и за пръв път прилагаме методология, която вече беше е, посочена в годишния отчет и за втория стълб. Сега картината е по-различна. Вярно е, че във втория стълб нашият анализ показва, че има по-висок процент на грешки, отколкото по първия стълб. Това показва, че системата за идентификация на земеделските парцели действа добре, но не може да се използва тази система за всички мерки по втория стълб. Вие цитирахте някои проценти на грешки по втория стълб. Те се базират на анализ на всяка една от разплащателните агенции. И разчетът ни за 2013 година е, че процентът е 5,2. Може би е малко по-нисък, отколкото бихме получили а, като разчет от други институции, които изчисляват процента на грешки. Но ние имаме също и идея как да се промери положението. В Генерална дирекция Агри имаме 8 звена, които работят с държавите членки по програми за развитие на селските райони. Ние сме искали от държавите членки в миналото, правим го и сега, да изготвят планове за действие, за да се подобри ситуацията. И ако има риск да бъдат засегнати финансовите интереси на Европейския съюз, ние предприемаме незабавна процедура за финансови корекции. Ние се опитваме също да подпомогнем държавите членки, за да могат те да разберат е, откъде идват тези грешки, особено по втория стълб. Там ние положихме много усилия, за да видим откъде идват грешките във всички държави членки и заедно с държавите членки установихме близо 260 възможни източника на, на грешки. Това беше направено по време на семинар и сега ние трябва да помогнем на държавите членки да се коригират тези грешки и да се избегне подобно положение в бъдеще. Разбира се, ние имаме и възмож... възможността да спираме временно плащанията разполагаме с такива инструменти и това се прави с цел подобряване на ситуацията. Така че разполагаме с инструменти, за да бъдем по-ефикасни в това отношение. Благодаря. А, сега искам да дам думата на представителя на Сметната палата. Madam president The annual activity reports have changed over Годишните отчети се промиха с времето. Първоначално те трябваше да бъдат документи за вътрешно ползване, но с течение на времето те се превърнаха в документи, които осигуряват информация на външни заинтересовани страни, как са изразходвани ресурсите и доколко правомерни и закономерни са били разходите. Така се получава по-добра представа за въпроси, свързани с изпълнението. Комисията върви във вярната посока, тя предприе първите стъпки, тези годишни отчети да станат по-лесни за четене, но има възможности да се подобрят допълнително. Сметната палата ще окаже подкрепа в това отношение. Ние сме направили коментари в това отношение в миналото и установяваме, че комисията на базата на тези забележки постигна някои подобрения. Не, ние правим а, оценка на уче, уце, а, учетите, не само на резюметата на тях а, и посочваме къде е необходимо да се подобрят нещата. Управлението на европейския бюджет е сложно нещо и има най-различни методи и органи за управление на средствата. Разплащателните агенции получават множество предложения и те трябва да вземат решения понякога без допълнителни проверки. И това не е по-лесно и там, където комисията пряко участва, например, що се отнася до научните изследвания и външните отношения. Има грешки в целия бюджет. И има определени представи, свързани с допуснатите грешки. Често обаче процентите, които се посочват на грешките, са по-низки от тези, които се считат за реални от Сметната палата. Комисията трябва да се опитва да получава надежна информация от държавите членки относно законосъобразността и правомерността на разходите Работата ни в областта на кохезионната политика показва, че получаването на надежни данни от държавите членки все още не е постигнато като цел. Ние а, обръщаме внимание на подобряване на ситуацията и на подобряване и промени в това отношение. Ние ще продължим като сметна палата да оказваме съдействие при реализирането на процедурата за освобождаване от отговорност. Благодаря. Сега преминаваме към изследванията. Благодаря, госпожо Кресле. А, аз ще се опитам да бъда кратък. Аз а, съм по-различен от предишните колеги, тъй като за мен приоритетът е директното управление. Ще говоря за рамкова програма 7. Предприехме различни мерки за намаляване на грешките и, да подобрим, и за подобряване на нашата ефективност. Непрекъснато подобряваме вътрешните си процеси и правим предварителни проверки. Освен това, изработваме насоки за, да, за предотвратяване на грешките. Изработихме кратък документ с описание на най-често срещаните грешки. Освен това, предоставяме обучение на участниците. Имаме национални пунктове за контакт, където също обясняваме как да се предотвратят грешките. А, тази за тази година пожелахме на нашите партньори а, да нямат никакви грешки. На следващо място мога да спомена последващите проверки. Ние продължаваме а, да контролираме да, дали разходите, които са били направени, са били допустими. А сега за остатъчните грешки. Е, много важно е опростяването. Въведохме е, редица мерки, които целят опростяване на процедурите. Например, е, единната ставка за малките и средни предприятия. Нивото на грешките на година, без да взимаме предвид възстановените суми, е 4,55%. Има съответствие с мнението на Сметната палата за тези проценти. Но тук не са взети корективните мерки. В момента смятаме, че грешките ще са около 3% след прилагането на корективните мерки. Ние смятаме, че сме използвали всички инструменти за намаляване на грешките. Единствената възможност, е, допълнителна, би било да направим повече одити, което би отежнило ситуацията на нашите партньори. Комисарят каза, че бяха предприяти много мерки, и допълнителни мерки биха увеличили бюрократичната тежест. В своя доклад за 2013 година аз повторих извода на комисаря и допълних, че нашите цели трябва да са в съответствие с мерките. Партньора в, в, в парламентът в своята резолюция подкрепя този подход. Има съгласие между нас и парламента за ефективен контрол и намаляване на бюрократичната тежест. Какъв е пътят напред? Според мен това е опростяването, защото кога се правят грешки, грешки се правят поради сложността на системата. За това за Хоризонт 2020 предлагаме радикално опростяване. Надяваме се парламентът да може да е, направи предложение в е, тази насока. Какво предлагаме? Опростени правила за отчитане, е, опростени критерии за допустимост и премахване на префинансирането. Надяваме се на подкрепа от страна на Европейския парламент, най-вече от страна на госпожа Кавалио, която каза, че тъй като системата е прекалено сложна, ясно е, че ще има грешки. Е, ето защо аз съм убеден, че благодарение на многото опростявания ще може да намалим нивото на грешки за програмата Хоризонт 2020. Въпреки това, трябва да сме откровени Знаем, че парламентът настоява за въвеждане на за това системата да обхване повече малки и средни предприятия, което би могло да е допълнителен източник на грешки. Искам да се спре на още един въпрос, а именно недостига на средства за плащания. Искам да подчертая своята загриженост в тази насока. Имаме огромен недостъг. Ясно е, че този въпрос не е свързан с въпроса, който обсъждаме в момента, но ви благодаря за вниманието. Благодаря. Ако погледнем сумите е, от предишните доклади, виждаме, е, че сметките от регионалната политика могат да бъдат платени по-бързо, отколкото сметките за изследване, което е много тъжно, защото тези системи имат целта да предоставят възможно най-бързо средства за държавите членки. Моят въпрос е как смятате да третираме вашата резерва? Имате обща резерва за всички за всички претенции за плащания в рамките на седмата рамкова програма. Дайте ни предложение, как смятате да се, че искате да се отнесем към вашата резерва. Отговор. Ние, ние работим директно с участниците, работим в мултинационални проекти. Има например, 6 е, участника от е, няколко страни. Ние не говорим с, ние не работим с е, междинни звена, работим директно, затова виждаме, че грешките, се, грешките произхождат най-вече от малките и средни предприятия. А, това е така, защото системата е много сложна. В бъдеще ще имаме единна ставка и много голяма част от грешките ще се елиминират чрез нея. Работим с университети, изследователски институти, но не, говор... не работим директно с национални организации, както това правят колегите ми от е, главна дирекция селско стопанство и развитие на регионите. Добре, а, какво да правим с вашата резерва? Може би, може би изводът е, че изследователите, учените си вършат добре работата, но не могат да попълват формуляри, така ли? Сега, ето, при предишните колеги Одитите са много прецизни, а тук сме по-толерантни и това не може да бъде. Трябва да има равнопоставеност при третирането. Отговор. А трябва да продължим с обширните одити. Понякога одитите водят до е, съдебни дела, които, което генерира допълнителни разходи и накърнява да репутацията на програмите на комисията. А също така плашим и много от нашите партньори. За, за това моят извод е, че източникът на грешки е самата сложна система. Ако погледнем префинансирането, системата на данък добавена стойност. Трябва да признаем, че системата е прекалено сложна. Затова най-добре е и най-честно е да осъществим правилния баланс, а именно опростяване и да видим какво ще се случи след това. Според мен грешките ще паднат драстично. Сега въпросът за надежността на данните. Говори се за системни проблеми. Вашата генерална дирекция прави връзката между 84 процентната проверка е, тя ги осъществява и отъждествява с 100% на проверка. Е, според мен, важен е въпрос до каква степен вие разглеждате надежността на данните. Мисля, че нашите данни са реалистични и може би е, трябва да цитирам е, доклада на Сметната палата от миналата година. Там се казва, че главна дирекция изследвания е добър пример за задълбочен анализ на разходите и нередностите. Това отново доказва, че работата, която правим и вършим, че данните, които представяме и цифрите, с които работим, са надежни. Мисля, че нашата информация е надежна. Председателката. Е, изпълнителната агенция. Вие отговаряте за нея. И за нея се грижим обаче доста рядко. За тази агенция се казва, че планът за действие не е контролиран достатъчно добре и не може да се измерят грешките, няма систематичен последващ контрол, няма контрол върху декларацията за достоверност. Това всичко е покрито от общата резерва. Сега разбирам, че някои неща са по-различни в областта на изследванията, но това е също област, която има нужда от управление и виждам някои истински проблеми. Някои от нещата, за които вие говорихте, аз съм ги подкрепила със своя подпис и със своите изменения, но а, тук става дума за надежност на информацията. Да, прилагането на програмите За тях сме развили план за контрол и надзор на изпълнителната агенция. Аз съм в съвета, който се занимава с контрола на агенцията. Ние настояваме за прилагане на одити и на корективни мерки от страна на агенцията. Следващата седмица ще имам среща именно по този въпрос. Така че аз ще предам вашата загриженост на изпълнителната агенция и смятам, че тя ще се съобрази с тях. Госпожа Сентар. Gracias, Inga. <laughs> Te lo agradezco. Ahora, ahora sí que sé que me llamas. <laughs> Así. Sí. Благодаря ви. Бих искала да благодаря на генералния директор за предоставената информация. Позволете сега да кажа, че в своя доклад за 2011 година Европейската сметна палата ясно посочва процентно увеличение на рисковете по програмите за изследвания. Смятам, че това бе един от най- е, високите е, проценти за риск 3,9. Имаше и бележка под линия, която спомена и методологията, която може би е причина за увеличение на този процент на риска, но аз не забелязвам големи разлики между това и проблемите, с които се сблъсква генералния директор на генерална дирекция Реджио. Имаме много национални звена, национални и тази сложна схема може да бъде приложена спрямо всички Разбира се, има и конкретни затруднения, например, що се отнася до организирането на различните кластъри. Взаимоотношенията са доста осложнени, тъй като, както вие споменахте, те включват университети, които за съжаление, търсят средства и от други източници и не разчитат на публичните средства. Имаме и МСП, които не получават а, преки субсидии. Така че това са области, в които заинтересованите лица не са добре запознати с сложната система. Именно по тази причина е толкова важно да се помисли как точно да бъде решен този въпрос. По какъв начин да се справим с грешките? Тук не бива да сочим никоя страна с пръст. Ръководителите на проекти им представляват обикновено определени държави членки и струва ми се, трябва да помислим кои са държавите, кои са политиците, които следва да бъдат посочвани с пръсти, какви отговори ще открием. По време на последните разисквания за освобождаване от отговорност, отговорите на комисарите бяха едни и същи. И струва ми се, че трябва да положим усилия нещо да променим, когато пристъпим към гласуването за освобождането от отговорност следващия път. Разликите в процентите на грешките се дължат на новите методи, които използва Европейската сметна палата, които вече не включват предварителното финансиране. Извадките им всъщност отчитат крайното и междинното финансиране, което е доста сериозна промяна. Обикновенно се отчита предварителното финансиране, при което процента на грешки е равен на 0. И разбира се, промяната на методиката води до различни резултати. Те казват доклада си и тук ще цитирам тази разлика, що се отнася до а, процента на грешки се дължи на разликата в методиката за избор на извадки. Вие също така коментирахте че а, може да се наложи следващата година да изслушаме същите аргументи. Правили сме опити да търсим всякакви юридически решения, за да упростим системите. Що се отнася до рамкова програма 7, тя приключва. Имахме определени а, правила, а, но тъй като много от тези правила се дължат на съвместното вземане на решения, година-две не беше възможно нищо да се направи. Тази година сигурно нещата ще се повторят и следващата година и вероятно само за Хоризонт 2020 ще има някои съществени проблеми, а, промени и а, а, тогава по европейските проекти няма да има и изискване за записване на освоеното време или ДДС. А, тези грешки, свързани с ДДС, вече няма да се появяват или пък лихвените, начисляването на лихвите по предварителното финансиране. Така че основната разлика ще, про... ще бъде забелязана едва с хоризонт 2020 и там нещата ще са много по-ясни. А в същото време ние ще продължим да осведомяваме заявителите за това как да избягват грешките и за това споменах, че в пожеланията ми за новата година към бенефициарите, ще включи това пожелание да няма грешки. Те ще трябва да се съобразяват с правилата за рамковата програма. Не мога да ви кажа обаче дали това ще доведе до значителен спад на грешките. Трябва да изчакаме за Хоризонт 2020 и да влязат в сила мерките за упростяването и да бъде възприемет новия подход за ограничаване на грешките. Искам да се върна на едно нещо. <clears throat> Господин Дефа каза, при резерви ние не плащаме. Е, генералният директор на селското стопанство казва, той изисква планове за действие и иска коригиращи действия. Сега с вашите резерви, какви последстващи действия имат те? Uh, for instance... Пример ще дам. Университети или компании, при които не са отстранени грешките по фактурите, ще трябва да възстановят средствата директно или чрез компенсации, когато се правят междинни плащия. Тоест, ние ако установим, че има 200 000 евро, които са а, в превишение, те ще трябва да ги възстановят. Така че корекциите ги налагаме незабавно за да сме сигурни, че тези средства наистина ще бъдат преведени. А, ние не включваме тези организации в черен списък. Средствата се възстановяват съобразно обстоятелствата по конкретния случай. Ако примерно в началото на проекта има такова надписване, а, директно се изисква плащане или пък на етапа на междинното а, плащане или пък при приключването е, като се е, удържат тези средства от окончателното плащане. Но вие не казахте къде действате. Чудесно е, когато казвате при... Е, имам впечатлението, че действате произволно. Кога предприемате такива мерки и кога не предприемате? We Sorry. We, we make it for everyone. We do постъпваме по този начин спрямо всички, след като сме извършили одити, имаме определени констатации. Всички, които са били аудитирани и бъде установено, че има заявени плащания с наредности по тях, средствата се възстановяват. Никой няма право на изключение. А що се отнася до бъдещи дейности, можем да избираме между това да започнем с невероятен брой одити в бъдеще или пък казваме, приемаме обстоятелствата такива каквито са и ще се опитваме да информираме заявителите за това какви са правилата, въпреки че те са изключително сложни по рамкова програма 7 и да избегнем провеждането на изключително натоварени аудитни кампании, за да възстановяваме средства. Ако постъпим по този начин, бих спаднал процента на грешките, но ако извършим всички тези операции, режийните разноски ще са огромни, репутацията на програмите ще пострада и участниците ще си кажат повече няма да се включим, голяма част от тях ще отпаднат и затова комисарят съвършенно ясно каза миналата а, година, че все пак има някакви ограничения относно това, което можем да предприемем. Приемаме обстоятелствата такива, каквито са към, днешния, към днешна дата, включително и грешките. Тоест, е, едни са засегнати, други не. Е, значи, тези, които не подлежат вече на одит, е, те са се измъкнали в общи линии. A... Ние продължаваме с извършването на одит или 300 на година ние продължаваме да извършваме одити с цел в значителна степен да намалим процента на грешки. Вместо 300, сигурно ще трябва да извършваме 1000 или 700. Така че ние продължаваме с одитите, имаме план за одити, но а, няма да ускорим темповете или да увеличаваме броя на одитите до 700 годишно, защото а, това би означавало а, огромни разходи и други негативни последици единици. Опитваме се всичко да отстраняваме на място с броя одити, които споменах. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че малко късно се присъединявам към това съседание. заседание. Имам няколко въпроса. Ако правилно съм разбрал, почти всичко, което е можело да бъде предприето по отношение на упростяването на рамкова програма номер 7 е било предприето. От друга страна обаче вие твърдите, че това е темата, на която трябва да обърнем внимание. Аз съм съгласен, че не бива да се увеличава броя на одитите до хиляда, например, защото това би било безсмислено, тъй като ние ще изразходваме много повече средства – за да осъществим контрол. Това е безсмислено. Но въпросът ми е следния едно обобщение ще направя. Съвсем накратко, моля ви, в една минута. Какво конкретно предприемате а, а, за да се вършат смислени неща, за да се упростява системата и нещо, което пропуснахте да споменете. А, какъв анализ на риска се прави възоснова на изпълнение, изпълнението? Какво успявате да направите? Може би трябва да се обърне повече внимание на тази а, е, тема. Така че би било хубаво да кажете нещо по темата, тъй като това е ключът към рационализиране на възстановяване на средствата на дъганоплаците. Ние а, базираме одита на оценка на риска. Ние знаем точно какъв вид грешки биват допускани. Имаме списък с десете най-често допускани грешки. Знаем точно кои са грешките, които се допускат а, примерно с отчитането на времето, отчитане на режимите, подизпълнителите и т.н. Знаем точно какви са рисковете, точно кои грешки биват допускани. И основната ни дейност по рамковата програма е да гарантираме, че хората разбират ясно, че трябва тези рискове да ги имат предвид и тези грешки, които всички правят, да бъдат е, отстранявани, за да не се възстановяват средства. Обучаваме хора, сертифицираме определени организации, проверяваме методологията, която използват, е, представяме водещите практики и ги обучаваме и се надяваме, че през последните години е, по разходване на средства от рамковата програма процента на грешки ще падне или поне няма да се увеличи голямата промяна ще се случи чрез е, Хоризонт 2020 с новите правила, с по-ясните правила. Това означава по-малко грешки и колкото по-малко грешки има, процентът ще спадне още и за това е, бихме искали комисаря и парламентът, когато обсъждат е, Хоризонт 2020, да наблягат на упростяването в е, нашия свят, в който работим с университети и фирми, които не са измамници по дефиниция и не биха искали да се възползват от системата. Те са сериозни играчи и грешките, които допускат, наистина се дължат единствено на сложността на системата. Господин Саховски. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem se zeptat, vy jste tady zmiňoval, že existuje... Благодаря. Вие казахте, че имате една класация на грешките. Може ли да ни я предоставите? Дали има грешки, които се повтарят? I will include, I will include you in my New Year's letter. Ще ви включа в списъка на лицата, на които ще изпратя по нова година писмо как да се избягват такива грешки. Аз ще изготвя такъв документ и ще го дам на секретарията. Благодаря. Сега е, колегата, който, ораторът, който ще говори сега, е, трябваше да чака, съжалявам, но имате веднага думата. Имаме за вас малко въпроси, господин Фрутозо. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Аз работя с а, а, свят, където на времето се гледа по по-различен начин, отколкото тук. И така, добре дошли в един друг свят, светът на Африка, Азия и Тихоокеанският е, и Карибския регион и Латинска Америка, както и съседите ни на изток и на юг. Искам да ви благодаря за тази възможност е, да обясня защо съм включил резерви в е, отчета за дейността за 2013 година и какво правим, за да се преодолеят причините, довели до тези резерви. Резервите се базираха на елементи, свързани с, с остатъчните грешки за 2013 и доклада на Сметната палата за 2012. Това са двата инструмента, използвани от ДЕВКО, за да се оцени прага на същественост, когато се предоставя декларация за достоверност. Използва се представителна извадка от 240 операции, свързани с договори, които са приключили за периода от 9 месеца. Така се дава възможност да се направят разчети за процента на грешките, заедно като използваме и насоките в това отношение на Европейската комисия. 3,35% са грешките. За 2012 това беше 3,6%. За 2012 Сметната палата каза 3% за DDF и 3,4% за бюджета. Въпреки, че имаме нисък сравнително процент на грешки, не сме достигнали все още 2%, затова не можем да сме доволни от съществуващото положение и трябва да продължим усилията да намалим броя на грешките допълнително. Резервите трябва да водят до подобряване на ситуацията. Добавената стойност на проучването за остатъчните грешки допринасят за прилагане на методология, която ни позволява да бъдем по-точни. По този начин могат да се набережат най-добрите мерки за справяне с ситуацията. Освен разчетите на Сметната палата е, и тези проистичащи е, от е, проучването. Ние също отчитаме и репутационният риск. Когато процента на грешки спадне, както е сега, дори една грешка може да повлияе на състоянието и доведе до увеличаване на процента. Това е свързано с ефективното, ефикасно действие на системите за контрол. Възможно е да се направи по-задълбочена оценка на системата, както беше направено в проучването за остатъчните грешки. Анализирайки грешките от страна на ДЕВКО, ние установяваме, че повечето грешки са свързани с прилагането от бенефициентите и по-скоро липсващи документи, което възлиза на 51% от процента на грешки. Ние стигнахме до същото заключение, както през предходните години. Като цяло архитектурата на системата за контрол е добра, но има възможности за подобряване на изпълнението. Беше решено да се промени резервата за 2012 година на тази основа. Девко също изготви план за действие с 23 действия, групирани в 8 отделни цели. Те са свързани с подобряване на информираността, най-вече в делегациите, относно причините за грешките, фокусирано обучение и сътрудничество с международни организации – Планът за действие а, стартира през 2014 година и отчита резервите за 2013 година. Има мерки, свързани с конкретни слабости, идентифицирани миналата година. Наред с това, ДЕВКО финансира около 800 програмни одити всяка година и косвено о, трябва да бъдат изготвени по различни проекти около 500 одита от изпълнителите. Но аз не мога да съм удовлетворен от сегашният процент на грешки, тъй като той е над 2%. Може би, изпреваряйки някои от въпросите, които поставихте на колегите ми, и бих казал, че фактът, че ние имаме сравнително нисък процент на грешки и следва една тенденция към намаляване, ние трябва да идентифицираме и да се справим с основните причини, довели до грешките. Ние коригираме грешките чрез плана за действие и това ме прави уверен, да, че мога да дам декларация за надежност, въпреки резервите. Надявам се, че вие също споделяте нашето убеждение, на базата на усилията, които са положени. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Вие сте направили резерва за всички грешки на 2%. Е, това е чудесно. Много сте последователен, но не знаете ли съм доволна, въпреки всичко. Защо правите тази обща резерва? Защо не правите едно разделение на грешките? Всъщност системата ни е доста хомогенна като цяло и контролната ни система също е доста последователна в всички сфери. Щеше да е доста трудно и твърде скъпо да се процедира диференцирано. Доколкото плана за действие дава резултати, виждаме, че има подобрение в различни области така можем да преминем към по-целеви подход, след като разполагаме с възможности и капацитет да се справим с това. Интересно е това, което казвате. Е, явно не знаете точно къде е проблема. Имате 14 различни дейности, в коя коя дейност има най-много, в коя дейност има най-голяма, най-много грешки. И как бихте искали да подобрите отчетността в доклада си, специално за тази дейност? Както вече споменах, е, надяваме се, че в бъдеще ще можем да правим разграничение по географски региони и видове инструменти. Към момента ние правим разчети само за тези елементи, това обаче не е достатъчно, за да ви дадем конкретни цифри. Разбира се, ние знаем къде са констатирани грешките, но това са само извадки. И не мога да кажа на базата на тези извадки, че проблемът е по-голям в даден географски регион в сравнение с друг географски регион. И това е един от резултатите, който се надяваме да постигнем, а именно по политики, по географски а, области, по инструменти да можем да направим разграничения, защото има в някой от тях по-нисък процент на грешки. Ние все още обаче нямаме достатъчно набран опит в това отношение при осъществяването на проучванията. Но ние знаем точно за какви грешки става дума. Липсваща до, документация възлиза на 51%, въпроси с международни организации, 15% проблеми с обществените поръчки, 12%, 9% невъзстановени неправомерно платени средства. Благодаря. Вие давате е, два вида протест процента грешки за, е, за фонда и за бюджета. Защо? Защо не уточнявате освен това това разграничение във вашия доклад? Всъщност разликата е в това, че нашето проучване за грешките обхваща всичко свързано с а, Девко, докато Сметната палата прави разграничение между бюджет и Европейски фонд за развитие, ИДФ. Така че имаме различен начин на осъществяване на изчисленията със Сметната палата. но така или иначе се вижда, че процента на грешки относно бюджета е по-нисък, отколкото при нашата дейност. Да, така е. А можете ли да ни кажете в кои области има грешки над 2%? Ние покриваме всички дейности на Девко и също така включваме дейности, свързани с географски области, които не са под наша опека. И също така области, които няма да са под наши компетенции в бъдеще. Ако аз взема нещата, които се управляват само от Девко, в такъв случай грешките ще са по-малко. А какво правят другите неправилно. Отговор трябва да вземем предвид настоящата извадка. Например, в доклада ние покриваме не само дейности от Дейвко, а също така и такива от ЕКО, е, разширение и FPI. Извадката от миналата година идентифицира по-високи, по- повече грешки в областта е, политика на добросъседство. Но е много трудно да се направи точен анализ, тъй като извадката е смесена. Това означава, казва председателката, че изследването, анализът ще бъде адаптиран тази година – кога в такъв случай ще представите новите резултати? Е, така че да могат да се идентифицират по-добре различните области, а именно е, географските области и отделните инструменти към тях. Отговор. Това, този анализ за 2014 година вече се прави. До март 2015 смятам, че ще мога да ви представя резултатите от годината 2014. Благодаря, казва председателката. Мисля, че повече въпроси няма. В такъв случай благодаря ви на всички вас за присъствието. Аз не мога да ви Обещая, че няма да ви каним в бъдеще, но така или иначе това ще е прерогатив на един бъдещ докладчик. Благодаря ви за присъствието, за днешния разговор. А сега преминаваме към точка 5. Пътуването в Чехия. Давам думата на ръководителя на делегацията, господин Гайер. Благодаря. Съжалявам, че трябваше да отложим два пъти тази точка. Въпросът беше, че нямахме време до момента. Освен това, аз като ръководител на делегацията не можех да присъствам предишния път, тъй като трябваше да гласувам друга комисия. И така, аз бях докладчик за освобождаване от отговорност на комисията 2011 година. И се бях съсредоточил главно върху грешките в регионалната политика. Оказа се, че бяха идентифицирани е, три държави с особени проблеми, където грешките бяха много висока. Това бяха Чехия, Румъния и Италия. И аз исках да се съсредоточа върху тези държави. Комисията бе каза съвсем накратко, че контролите и управлението в, в областта на регионалната политика в Чехия не отговаряха на насоките от комисията. И ние се питахме как може комисията да е приела тези системи, след което да ги обявила за а, грешни. Видяхме, че наистина в тези системи е имало много грешки. Става дума специално за системите за регионална политика през 2011 година. Тук говоря за резултати от Сметната палата, резултати от анализа на комисията, Имаше проблеми в публичните поръчки и неотчетени разходи, недопустими разходи. Например, оперативната програма екология, транспорт и териториалната програма Север-Запад. Шестотин милиона евро не бяха отишли по предназначение. Това установи комисията. Това са големи суми. Комисията беше прекъснала програмите, което доведе до факта, че не бяха постигнати политическите цели на Съюза. Имаше корективни мерки, имаше разследвания на Олаф. И аз съм благодарен, че заместник-председателят на финансовия министр на Чехия тогава говори с нас. Говорихме с представители на правителството от всичките тези страни. От Чехия имаше викопоставени служители, които говореха с нас, докато от Италия интересът беше по-слаб. Програмите продължиха, бяха възобновени през юли 2013 година. В 2000, през 2014 година отидохме на посещение в Чехия за да видим каква е ситуацията на място, как се разбиват нещата и установихме следното. Чешкото правителство е подобрило ситуацията на място. Говорихме с много служители от министерства. Говорихме за прилагането на плана за действие. Имахме среща с министър Жукова, която отговаряше за регионалното развитие, сега е член на комисията. И видяхме, че министрите и техните заместници, и заместници са готови да вземат при сърце препоръките от комисията. Говорихме с депутати от двете камери на Чешкия парламент. Обяснихме им колко сме загрижени. Приемът от чешка страна беше много радушен. Хората много се ангажираха. предприеха парламентарния контрол на подобрените програми. Още докато бяхме в Чехия, се радвахме на висок медиен интерес, който, както разбрах, е продължил, което е хубаво, защото чешките медии или по принцип когато медиите в дадена държава членки, членка следят си развитието на ситуацията в собствената си страна, а не само какво се случва в Брюксел. Това е нещо много добро. Тоест отразяваха се действията на собственото правителство, как правителството разходва парите на чешките и европейски данъкоплатци. Бе подадена информация към комисията. Бях, бях, бяха изготвени и препоръки към чешкия парламент и към правителството. Но в крайна сметка ние не сме тези, които трябва да изготвят мерки, които да се пред, предла, прилагат. Това не е нашата задача. Ние контролираме комисията и трябва да видим дали държавите членки абсорбират правите, парите правилно. Контролът в Чехия е задача на чешкия парламент. На последно място искам да кажа, че може да видим в рамките на процеса на освобождаване на отговорност, може да видим какви са, какъв напредък е отбелязал комисията в Чехия. Би трябвало да очакваме че грешките в Чехия ще бъдат намалени, ако естествено мерките са задействали, са били ефективни. В противен случай ще трябва да се занимаваме с ситуацията в Чехия отново. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря, казва председателката. Искам да дам думата на представители на комисията, господин Пинтер. Thank you. So I'm Благодаря. Аз съм от звеното, което отговаря за одитите в Чехия, господин Пинта. Много внимателно следихме работата на Европейския парламент в Чешката република. Имаха възможност да се присъединя към тази мисия и, ако мога така да кажа, да допренеса за този доклад. Генерална дирекция Реджио приветства доклада от мисията на делегацията в Чешката република. Този доклад е съвсем навременен той взема предвид препоръките на комисията и Европейската сметна палата, като взема предвид и програмата за 2014-2020 година и а, текущия програмен период. Докладът е пълен с информация и а, отразява минали и текущи дейности, свързани с системата за контрол в Чешката република. Освен това, докладът е и отражение на собствените констатации от одитите на Генералната дирекция от 2010 до 2012 година. Ние идентифицирахме слабости в системата за управленски контрол – Генералната дирекция извърши приблизително около 30 одитни мисии в Чехия от 2009 година насам. В резултат на откритите слабости бяха прекъснати и преустановени плащания по различни програми в Чехия и тези преустановявания на, програм, на плащанията бяха а, извършени до отстраняване на слабостите и след възстановяване на средствата. До 2011 година когато планът за действие бе взет предвид и изпълнен, бе постигнат добър напредък от страна на чешките власти по отстраняване на слабостите. Генералната дирекция отправи няколко градивни препоръки в доклада, що се отнася до изграждането на ефективна стратегия за борба с измамите и декларации за управление. Това са мерки, които са включени в регулаторната рамка за 2014 освен това, приветстваме и препоръките отправени към чешките власти и бихме били благодарни на парламента за това, че обръща внимание и ще обърне внимание на чешките власти към тези препоръки. по-рано в срещата бяха обсъдени редица теми и аз затова искам само да подчертая, че с оглед на изпълнението на плана за действие доста промени настъпиха в Чешката република. Бе укрепена функцията на одитния орган, неговата независимост, независимостта на аудиторите, които са основен фактор за идентифициране на грешките през 2009 до 2011 година. Поне теоретично са намерили своето решение. Одитният орган е съвършенно нов. Бившият е, директор и двамата му заместници бяха освободени от длъжност. Одитният орган сега разполага с 240 аудитори не всички те са опитни. Старши аудиторите могат да подпомогнат обучението и трупането на опит на новопостъпилите колеги. Така че аз съм убеден, че дори всичко да не е съвършено в бъдеще, размера на грешките в Чешката република в бъдеще няма да е такъв какъвто беше. Препоръчваме изпълнение на препоръките на Европейския парламент. Ще препоръчаме на чешките власти да продължат да усъвършенстват системите и също така ще продължим много внимателно да следим работата на одитния орган. На скоро имахме среща с одитния орган, на която те ни представиха техния план за вътрешната система за управленски контрол и ние смятаме, че това ще бъде една допълнителна стъпка към подобряване на системата. Освен това смятаме, че новия а, закон за гражданското производство, който ще бъде прият следващата година, ще бъде една а, стъпка към подобряване на системата за вътрешния контрол. И въпреки, че всички тези мерки ще отнемат известно време да бъдат изпълнени и до усъвършенстване, смятам, че можем с а, известна увереност да кажем, че системите за управленски а, контрол в Чешката република ще работят добре по отношение на фондовете на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Тойрер. Благодаря. Благодаря и на ръководителя на делегацията за съдълбочение доклад. Наистина, по мое време, аз като председател на тази комисия, много го добре си спомням разговора с министъра на финансите на Чехия. Ставаше дума за системни грешки в Чехия. Това доведе до делегацията в Чехия. Аз нямам непосредствени впечатления от делегацията, но се запознах с документите. Направи ми впечатление следното. Имам въпрос към докладчика и комисията. На страница 3 виждаме формулировката, че не е имало доказателства от чешка страна, че тогавашният министр на финансите не е преследвал лични интереси. В същото време обаче в доклада се казва, че регионалният министр Журова е казала, че се спазват чешките закони и че министъра на финансите е продал своите дялове. Въпросът ми е, имаме ли, искаме ли потвърждение, писмено потвърждение от чешкото правителство, че нещата са наред или ще или може да се задоволим с изказването на чешката министърка, че правото, че законите се спазват. И на следващо място въпрос към комисията. За нашата дискусия е много важно, много важен въпроса. В правителството когато има хора с лични интереси, с големи идеалове в компания, в компании, ето, например, случай с господин Каньенти, който има дялове в петролна компания. Той може да бъде член на правителството. Сега как са нещата тук? Как стоят нещата тук? Явно ам, с, терминът интерес на конфликти, конфликт на интереси се тълкува различно. Така както разбирам ситуацията, мога да кажа, че ако националното законодателство изисква да се продадат дялове, то вероятно това трябва да стане, но въпросът е дали комисията контролира такива конфликти на интереси, дали ги регистрира и на второ място дали има единни стандарти и дали в бъдеще дали в бъдеще трябва да спазваме европейски стандарти при изплащане на средства. Значи конкретно за Чехия. Дали имаме нужда от декларация за от чешкото правителство? И на следващо място въпроса към комисията. Дали комисията планира законодателство с единни правила за предотвратяване на конфликти на интереси, когато се абсорбират европейски средства? Следващият колега. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че комисията припомни въпроса за делегацията и за заключенията от това посещение. Когато бяхме там, бяха установени няколко проблемни области. Проведохме различни срещи. От една страна бе въпроса за независимостта на одитния орган, липсата на административен капацитет не само в Чешката република, но и в други държави членки. Това е важен въпрос. Отказаното от комисията, очевидно много от тези проблеми са били отстранени. Има нов закон за държавния служител, доколкото разбирам. Делегацията, освен това, се спря и на позицията на положението на финансовия министр и конфликта на интереси. Разговаряхме с различни хора в Чешката република и те ни увериха, че към онзи момент не е имал конфликт на интереси и министърът на финансите е, се стараеше да бъде открит и прозрачен но възприятието бе друго и затова приветствам тази препоръка в документа, в който се казва, че трябва да има етичен контекст за представителите на правителството и на политиците. В края на всичко това, мисля, че ти, Янс, каза, че посещението е било полезно, че е постигнат известен напредък и а, от комисията а, ние извършваме такива посещения и след това виждаме, че е постигнат определен напредък. Така че аз струва ли си след година, две или три да има едно последващо посещение, посветено на тези теми, за да се проследи дали е постигнат напредък? Колегин Аяла Сендър. Госпожа Аяла Сендър. Си, грациас, е, Благодаря, госпожо председател. В този дух и предвид препоръките на делегацията, на, към която не успях да се присъединя поради натоварената си програма, но това е една делегация, която спомогна на една държава членка да въведе промени. Хубаво е, когато можем да помагаме на държавите членки да подобряват положението си, свързано с финансиране с европейски средства. Може би да повторя въпроса, зададен от преждеговорищия за етичния кодекс на държавния служител. Конкретно тук и да реч за министъра на финансите по време на делегацията стана дума и за някои други длъжности. Олаф спомен, беше споменал министъра на транспорта. Бяха разрешени определени явни въпроси. Например, много е трудно на Испанския парламент да задава въпроси на господин Каняти. Та да се върне на въпроса за етичния кодекс на политиците и за държавните служители. Дали е влязал в сила и може ли по някакъв начин да се правят проверки? Също така бих искала да подкрепя и направеното предложение – Смята ли докладчика, че си струва да бъде направено едно последващо посещение? Аз също исках да задам въпрос. А именно въпроса за конфликт на интереси. Аз не искам да се намесвам в чешката политика, но не смятам, че е приемливо членове на правителството да имат финансови интереси, които да водят до това, че техните фирми да бъдат субсидирани с национални или европейски средства. И това не е приемливо за която и да е страна. Имаме такива случаи в България, в Чехия и аз бях абсолютно еднозначна. Мога само да посъветвам европейските стандарта да бъдат приложени. Ето, в е, Германия такъв един казус би бил много сериозен, а последствие би било лишаване от свобода. Просто искам да кажа на колегите, трябва позицията ни да е много сериозна, строга и стриктна. Не бива да има смесване между политическа и економическа власт в някои държави членки, независимо в за коя държава става дума. Е, границите трябва да са ясни. За мен е важно тази позиция да бъде разбрана. Ще имам среща с министъра на финансите в Берлин следващата седмица. Имам два въпроса към комисията не можахме да разберем кой е създал тази погрешна контролна система. А чешките власти твърдят, че тази система е предложена от Генералната дирекция на комисията. Какво ще кажете вие? И на следващо място, кой е спечелил от тази система? как се е стигнало до тази контролна система? На, коя, на кое ниво са допуснати грешките? Може тук и там да е имало някакви намеси, но не видяхме официална позиция. А след това думата има госпожа Лай Лавайова. И пану Гейрови, шефовите делегация. Благодаря. Благодаря на господин Гайер. Той изготви доклада, той ръководи делегацията. Много е трудно да говоря за страната, в която живея. Аз се опитвам да бъда професионална. Наистина има доста нередности, които са описани, но трябва да се ориентираме към спазване на обещанията. Много от грешките са избегнати. Нашата комисия трябва да е именно комисия, която по... трябва да е комисия, която подкрепя положителните промени в държавите членки. Докладът, който прочетох, говори за лошите резултати от предишното правителство. Днешното, сегашното правителство предприе много положителни стъпки. Най-напред подкрепа за прилагане на закона, на нов закон за държавния служител. Бе прият и нов закон, за мерки срещу корупцията, а също така и процесите в управите, управляващия орган са подобрени. Има нови одитни власти. Мисля, че е необходимо да има нова ново посещение в Чешката република и съм сигурна, че е, ще се наблюда, ще се установят положителни резултати, положителни промени. Следващият колега. Благодаря. Аз с голям интерес прочетох доклада е, тъй като работех предишните 10 години като човек, който отговаря за кризи. Много пъти съм говорил за тези грешки, за отчетния период именно 2007-2009 година. Тези грешки не искаха да бъдат, никой не искаше да, да види грешките тогава. За съжаление, в миналото строежа на автобани беше по-скъп, отколкото този в Германия, Швеция и Холандия. Това бяха грешки. Сега говорихме за одита в Чехия. Като човек, който е аудитирал строежа на, на пътища, искам да ви попитам, как е възможно да сте видели проекти, в които един километър струва 20 пъти повече, отколкото на навсякъде другаде в Европа. Защо не сте се намесвали тогава още? Защо говорим чак днес за това? Има проекти, които са финансирани с европейски средства, а средствата не са били абсорбирани правилно. Как систем, системно е можело да текат средства към частни строежи. 150 милиона са инвестирани в едно частно хале. Вие правите одити това означава да се намерят отговорните за тези грешки, за тези злоупотреби. Днес е, започна в Чехия един, про, е, про, е, един процес, в който се съди е, човек злоупотребил с европейски средства по една оперативна програма. Моят въпрос е, какви ще са мерките на Европейската комисия за превенция на тези грешки? И накрая, искам да попитам, какъв е процента грешки? Отправям въпроса си към господин Гайер и към комисията. Какви са грешките при програмите, при оперативните програми? Би било хубаво, казва председателката, ако може на тези въпроси да се отговори. Господин Петри. Maybe, uh, Може би това е по-скоро наблюдение и до някъде и въпрос към докладчика. Бележката е свързана с по-критичните бележки от страна на депутат в Европейския парламент от Чешката република и въпросът ми към докладчика е следния. Не бихме ли могли да използваме по-силни думи? А, прекалено меки формулировки използваме, дори безсилни. Това се отразява на почтенността и няма връзка с действията. Комисията има думата. А, Пинто, entschuldigung. So I'll try to... Ще се постарая да отговоря на всички тези въпроси, да започна от началото за нови, министър на финансите ще каже нещо в край, но що се отнася за въпроса ви за изграждането на тази система? Това е един въпрос, който е обсъждан многократно с делегацията. Имахме възможност многократно да го споменем и другаде. Системата е представена през 2008 година и е отхвърлена през 2008 за първи път. След насенето на подобрения е приета през 2009 година. Спомням си дискусията към този момент. Имахме съмнения относно мястото на одитния орган в регионите към онзи момент чешките власти поеха ангажимент делегираните органи да се отчитат пред одитния орган в Прага. Тези делегирани аудитори бяха аудиторите, които извършваха одитите и Получихме информация, че одитния орган ще осъществява надзор над работата на всички тези аудитори по места. В крайна сметка приехме тази система през 2009 година като съответстваща на регламент. Последствие започнаха да отчитат разходите. 2009 година чешките власти ти бяха успяха да получат 3% от всички ангажирани средства. През 2010 11% от средствата бяха изплатени. И през първата година, в която одитният орган състави годишен доклад, бе през 2011 година възоснова на декларираните през 2010 разходи – този годишен доклад постъпи в края на 2011 година съобразно регламента и Генерална дирекция Реджио през първата година, през която получи изчерпателен годишен доклад за из... упражнения контрол, излязохме с мнение с резерви и в доклада за 2010, който бе оценен през 2011, излязохме с становище, с резерви, с значително отражение върху всички оперативни програми в Чехия. С други думи, според вътрешните права, правила за докладите, всички програми трябва да бъдат блокирани – и след първата оценка на годишния доклад за контрола, блокирахме плащанията по всички програми в Чешката република. След това започна изпълнение на плана за действие, който бе усъвършенстван многократно. Повечето от тях бяха свързани с одитния орган и тук ще повторя. Ние принудихме одитния орган да централизира а, структурата си и от 2012 година при, вече няма отчитане пред местните органи. Всички аудитори се отчитат пред централата в Прага. Много промени бяха извършени в одитния орган. По-конкретно, директорът който бе директор дълги години, бе освободен. Двама заместник директори бяха освободени. Одобрихме новата структура на одитния орган. В момента те разполагат с 240 аудитори и поддържаме тясна връзка с този орган. Напълно съм убеден, че комисията не разполага с ресурс да прави одит на всички хиляди проекти в Чешката република. Засилихме а, мерките за а, доказване независимостта на одитния орган и повишаване качеството на работата му в Чешката република. И искам още веднъж да потвърдя, че системите теоретично погледнато бяха подобрени и след анализ на системата тя действа според регламента, така че не можехме да я отхвърлим, но повече от година бяхме блокирали плащанията. Едва след като получихме корективните мерки, дадохме своето одобрение. В Чешката република първия доклад за годишния контрол бе с становище с значителни резерви и всички плащания бяха блокирани. А сега, понеже ме попитахте за процента на грешките, ще ви кажа, че в а, нашия а, план за действие процента на грешки бе великолепен 0,5, 0,8 и именно за това ние не разчитахме на работата на аудиторите им. През 2013 година имаме нови проценти на грешките. 2,25, 5,47, и 9, и и 74 и така нататък. И имаме някои програми с 0 процент защото това са програмите, в които имаше конкретни планове за действие. Имахме 10% в оперативна програма а, транспорт, 20%, 10% по някои други. Така че струва ми се, несъмнено, че комисията е предприела необходимите мерки спрямо одитния орган в Чехия. Освен това, предприехме и конкретни мерки по отношение на някои програми. Съсредоточихме усилията си върху одитния орган, но извършихме одити на някои управляващи органи по отделни оперативни програми. Там, където ние бяхме, внесохме корекции, значими корекции. 5% на някои места, интегрираната оперативна програма 5% и иновации и предприятия. Там са преустановени плащанията от 2012 насам. Защо? Защото открихме проблеми в финансовите инструменти. Имаше конфликт на интереси по отношение на верифицирането в Търговската палата и сега сме в процес на възстановяване плащанията, ако обаче чехите коригират грешките към онзи момент, които бяха 7,9%. Комисията имаше проблем с чешката система за управленски контрол и с одитния орган там, но много неща бяха свършени междувременно и сега имаме уверение, че нещата са по-добре. Има няколко проблеми свързани с измами, но като че ли а, има агенция за борба с измамите, която работи независимо в Чехия. Имаше някои лица задържани. И ние винаги предприемаме необходимите мерки и преустановяваме плащанията там, където има установени измами. Ние не чакаме да бъдат доказани измамите. Когато бъде възбудено разследване, ние веднага блокираме плащанията по тези мерки или оси, където са установени такива случаи на измами. А що се отнася до министъра на финансите, съвсем наясно съм с проблема. Имах същите съмнения като вас Трудно е да си представим министърът на финансите, който се явява бивш собственик на множество фирми в Чешката република и доколкото разбирам, той е един от основните ползватели на европейските фондове в същото време. Политически погледнато много неща могат да бъдат предприяти, технически трябва да се съобразяваме с закона. Можем да се намесим след оценка на системите и след анализ на заявените разходи. Що се отнася до системите, трябва да кажа, че Министерството на финансите няма отговорност по управление върху управленските, управляващите органи. Министерство на транспорта, околна среда, някои региони, но министра на финансите няма правомощия в това отношение. Много внимателно следим работата на одитния орган и този нов министр бе назначен през месец февруари 2014, преди няколко месеца преди вашата делегация. Така че за момента нямам информация за проекти, по които има заявени разходи след тази дата. Какво можем да направим? Когато получим информация за декларирания разходи, да предприемем необходимите стъпки, да извършим верифициране и ако се налага да направим одит на проекта. Бихме могли също така да се намесим когато се прави под селекцията на извадките от одитния орган които са към министъра на финансите. Може много внимателно да проследим селекцията на извадките за одит в годишните планове. Опитваме се да полагаме усилия тази селекция да е на случайен признак и да е независима и а, в същото време имаме възможност да допълваме и нови проекти. Ако определени фирми са били изключени от селекцията, внимаваме много. В момента това, което можем да кажем, че не разполагаме с инструментариума да се намесваме. Министърът на финансите е подал, е напуснал всички тези фирми. Това трябва да бъде препотвърдено, тъй като не сме сигурни. Той е заявил конфликта на интереси самостоятелно и ще се въздържа от действия в подобни случаи. Това, което ние можем да направим, ако открием случай на евентуален конфликт на интереси, да информираме ОЛАВ за разследване и бившия министр на транспорта също се оказа собственик на няколко транспортни дружества в Чешката република. Ние тогава уведомихме Олаф да започнат разследване. Така че е, парламента може да предприеме нещо като политически орган, но ние не разполагаме с е, средствата да попречим на министъра на, министър на финансите да бъде назначен при тези обстоятелства. Независимостта на одитния орган беше следващия въпрос. Одитния орган не беше независим, това бе несъмнено. Ние смятаме, че поне на хартия сега е независим, но продължаваме да работим, за да удостоверим истинността на този факт. И за административния капацитет председателя ще продължим работа на английски, защото нашите преводачи приключиха със своята работа.